Right, good afternoon. Thank you very much. Благодаря ви. Добър ден и добре дошли на заседанието на Комисията за вътрешния пазар. Може ли да приемем дневния ред? Благодаря ви. Съобщение на председателя. Припомням, че това заседание се излъчва в интернет. Припомням, че и бюлетинът е на разположение в интернет. Приложението електронно заседание е достъпно за всички членове на комисията, техните асистенти и сътрудниците на политическите групи и чрез него те могат да отварят документите за заседанието. Нека одобрим протоколите от предишните заседания 14 и 25 януари, ако не постъпят възражения до края на това двудневно заседание, приемаме че тези протоколи са одобрени. Има друга точка в дневния ни ред във връзка с даването на актуална информация от страна докладчиците за другите членове на комисията за постигнатия напредък в тристранни срещи или в други работни срещи. Имахме тристранна среща за достъпността на веб страниците на органите от публичния сектор. Госпожа Шаранзова е докладчик. Тя не е тук в момента, но ми даде своите коментари. През 2014 година са прияти първоначалните документи на 20 януари 2016 гласувахме за започване на тристранна среща. Това забавене се дължеше на факта, че съветът има необходимост от повече време, за да даде мандата за започване на преговори. Това стана едва на 18 декември 2015 година. Има ключови разлики между позициите на парламента и на съвета. Съветът е съгласен с парламента да се включат веб страниците на всички органи от публичния сектор, но изисква и някои сериозни изключения, с които не сме съгласни ние не сме съгласни с разширяването към веб страници на структури, които извършват публични е, задачи. Има и други е, изключения, с които не сме съгласни. Европейският парламент изисква сериозен контрол, както и задължение за държавите членки за въвеждане на допълнителни мерки, особено във връзка с разяснителни кампании и обучение. Това не фигурира в позицията на съвета. Както как зах на 26 януари 2016 е, беше първата тристранна среща. Е, беше е, постигнато споразумение да се подготви позиция по основните разногласия. На 2 март ще има друга тристранна среща. И в края на април евентуално ще проведем трета тристранна среща. Напредък има на тристранната среща, която вече проведохме, Проведохме и много добра дискусия, която ни позволи да разберем предисторията и предпоставките за разногласията, които съществуват. Имате ли въпроси? Няма въпроси. Следващата точка е свързана с препоръката за решение на съвета за присъединяване на Харватия към конвенцията от 1997 година, 18 декември. Председателят се извинява. Пропуснах втората подточка по тази първа същинска точка. 4.2. Актуална информация за работната група за правата на интелектуална собственост. Заседание имаше на 18 февруари 2016 година. Е, Юлия Реда присъства от наша страна и тя ще ни даде информацията. Благодаря, госпожо председател. Това заседание бе много важно за нашата комисия, тъй като изцяло бе посветено на новия регламент за преносимостта. Чухме изложение от страна на ръководителя на звеното за авторски права в Европейската комисия. Бе извършена и първа обмяна на мнение с различни заинтересовани. Най-напред комисията изясни отделни важни аспекти на регламента които трябва да вземем предвид. Имаше въпрос дали регламентът за преносимостта ще е приложим за всички. От една страна, той се прилага за платени услуги, когато за аудиовизуални услуги заплащате абонамента, но от друга страна има разпоредби във връзка с проверка на местоживеенето на потребителите. Европейската комисия потвърди, че идеята е регламентът да бъде задължителен за доставчиците на платени услуги, но да е факултативен за безплатните ефирни услуги. Например, ако създадат някаква система за проверка, BBC могат да продължат да излъчват както и до сега но е, по този регламент няма да се регулират е, този тип услуги, каквито предлага BBC, ако това бъде преценено за прекалено обременително. Също така, в първия обмен на виждания върху регламента за преносимостта в ИМКО, нашият колега господин Долтън сигнализира за един проблем с услуги като Netflix – те няма да могат да получават достъп до местен репертуар. Ако аз имам абонамент за такава услуга в Германия и пътувам до Белгия, няма да мога да гледам белгийския репертуар. Според комисията определението на доставчик на услуги в регламента е такова, че той се прилага само когато доставчикът предлага услуга на жител на съответната страна. Иначе доставчиците имат пълната свобода да дадат достъп на потребителите както до репертуара на тяхната страна по происход, така и до репертуара на страната, в която пребивават. Това е уточнено в точка от преамбюла. И също така е възможно да се ползват потребителите от една интегрирана оферта за всички репертуари. Говорихме и за това дали да не се въведе някакъв срок за преносимостта и имаше много сериозни опасения за защита на личните данни. Дали е, може да бъде проследяван потребителят, когато използва услуга? Тогава е, се повдигна въпроса дали не може да се направи е, тълкуване на понятието обичайно местопребиваване. Имаше много интересен коментар от ИЛЕН, Европейската мрежа за езиково равенство. Е, тази е, е, група се противопоставя категорично на геоблокирането и твърди, че регламентът не решава проблема на езиковите малцинства. Те винаги се оказват не от тази страна на границата, на която би трябвало според регламента. Това въжи, да кажем, за мълзинството във Великобритания, което го говори уелски. И няма пазарно решение на тези проблеми, защото пазарът за този език е много малък. Почти всички заинтересовани приветстваха идеята за регламента, но потребителите и е, защитниците на езиковото многообразие се противопоставиха на геоблокирането, както и на някои други аспекти, за които е необходима допълнителна работа. Председателят, има ли някой някой желаеш да изрази становище или да направи питане? Не, благодаря. Точка 5. Препоръка за решение на съвета за присъединяване на Република Харватия към конвенцията от 18 декември 1997 година, изготвена на основа на член К3 от Договора за Европейския съюз за взаимно подпомагане и сътрудничество между митническите администрации. С други думи, става дума за присъединяването на Харватия към Конвенцията за сътрудничеството между митническите администрации. Лиса Яконсари е докладчик. Заповядайте. Silloin todellakin, kun Kroatia liittyi Euroopan unioniin, niin liittymisasiakirjassa oli jo mainintaa Кроатия. Благодаря. Когато Харватия се присъедини към Европейския съюз, договорът за присъединяване предвиждаше страната да се присъедини към тази конвенция. Всички знаем, че митническото сътрудничество е особено важно в борбата с митническите измами. За да дадем на Харватия възможност да участва. Трябва да приемем проекта на комисията. След като това бъде сторено, съветът може да премине към процедурата за ратификация. Значи, това е задължение, което проистича от е, договор за присъединяване на Харватия. От тук следва, че ние не можем да променим позицията на комисията. И в известен смисъл това, което трябва да направим е само формалност. Или можем да го одобрим без промяна, или да застанем против присъединяването на Харватия. Няма обаче причина да се противопоставим на това присъединяване. Следователно, предлагам да приемем препоръката на комисията, с което Харватия да получи възможността да се присъедини към Конвенцията за митническо сътрудничество. Това трябва да направим максимално бързо. Добре. Андреас Шваб Е, госпожа Шаранзова и господин Зулек и госпожа Шаранзова са ми дали бележки. Господин Шваб също някой иска ли да се изкаже? От името на господин Зулек, който отсъства, тъй като е в избирателния си район, от името на ЕКР е, се приветства препоръката на комисия Харватия да се присъедини към конвенцията от Неапол 2. Това ще е полезна стъпка в борбата с незаконната презгранична търговия и незаконния трафик на наркотици, оръжие и прочее. Господин Золик благодари на докладчика и нейния екип за работата. И това прекрасно попълни празнотата господин Шваб, който не беше тук и е контрадокладчик от името на е НП, току-що влезе в залата. Е, обсъждаме присъединяването на Харватия към е, Конвенцията за митническо сътрудничество. Бихте ли казали няколко думи? Благодаря, госпожо председател, за това, че ми позволихте да закъснея. Извинявам се за закъснението. Като зная колко сериозна е работата на Лиса Яконсари, нямам никакви съмнения в нейното качество. Е, НП изцяло я подкрепя. Това не означава, че е, не бихме искали да внесем изменения, ако, нямахме така, ако имахме такава възможност, е, но във всички случаи ние нямаме възможност да внасяме изменения и като цяло приветстваме присъединяването на Харватия към конвенцията. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? В такъв случай продължаваме с следващата точка. So the next item on the agenda is Следващата точка Доклада за нетарифните пречки във вътрешния пазар. Зная, че докладчикът не се чувства добре. Изпратил е становище това, което би желал да се каже от негово име. Но не са тук докладчиците сянка. Нека им дадем петминутно предизвестие, че ще работим по тема. You're standing in front. Uh, at Darius Rosati. And Christos clearly here. Is there anybody here from the Aldi group? Има ли някой от групата ALDE? Идват, така ли? Okay. Well, just let me, just wait, bear with us. Добре, нека изчакаме, моля за търпение. So we will start on, on... И така започваме да разискваме точката, свързана с доклада на Даниел Далтън. 25 минути по-рано подхващаме тази точка. Затова моля да предупредите у нези, които желаят да присъстват, че могат да дойдат. Дан е, се е разболял от грип, поднася извиненията си, ето бележките му. Той иска отново да подчертае философията на доклада. Единият пазар е краягъл на политика на Европейския съюз, е, постигната и осъществявана чрез присъединяване на всички държави членки към основните му принципи. Той е извървял дълъг път, но за да можем да го задълбочим и да постигне той пълния си економически потенциал, все още ни предстои да извървим дълъг път. Докладчикът смята, че се намира в Олимпийски басейн. Все още 20 метра остават до финала, според него. Да, това е много приятна аналогия. Той подчертава, че миналия месец в Комисията по вътрешен пазар са представени проучвания, които показват огромни нетарифни пречки в търговията във вътрешния пазар, отразяващи се най-неблагоприятно на най-малките и на средните предприятия. Докладчикът е на мнение, че трябва да се стремим да отразим наличието на тези пречки в преговорите и с трети страни и в преговорите между държавите членки, да кажем преговорите между Великобритания и Германия или преговорите между Европейския съюз и САЩ, така че да се улеснява, а не да се затруднява търговията. Когато тези пречки се отразяват върху търговията, това засяга преди всичко потребителите. Те имат по-малък избор и по-високи цени. Мислейки за международната търговия в светлината на единния пазар, можем да мислим и за преодоляване на пречките в международната търговия. Тоест, той се стреми и към използване по-скоро на терминологията характерна за международната търговия, за да подчертае връзката между единния пазар и неговите принципи и международната търговия. Е, има огромен брой изменения, те показват огромния интерес е, към доклада. Те са насочени преди всичко към преодоляване на необоснованите търговски пречки, как да се разширят възможностите и да се използват по-пълноценно възможностите, които използва и които предоставя е, интернет. Има и доста голям брой компромисни изменения. Докладчикът смята, че групата на социалистите е предложила много интересни изменения за характера на нетарифната пречка в търговията. Той ще ги включи в компромисни изменения. Трябва да е ясно, че когато говорим за нетарифни пречки, говорим за умишлени дискриминационни действия, предназначени да попречат на търговската дейност на неместните предприятия. Отстраняването на нетарифните пречки трябва да бъде общо усилие на държавите членки и на комисията. Трябва да се започне с по-сериозно транспониране на общностните правила. Трябва да се разшири прозрачността и да се преодолеят бариерите там, където съществуват. И за тази цел е необходима политическа воля. Докладчикът благодари на докладчиците Сянка за съдействието им до сега и очаква утрешното заседание за да разисквате компромисните изменения. Надявам се, че утре ще се чувства по-добре докладчикът е, и се надявам, че неговият асистент ще ни изпрати потвърждение в този смисъл или днес, или утре сутринта, но рано сутринта. И сега давам думата на докладчика Сянка от името на НП. E Благодаря, госпожо председател. Повечето от депутатите представиха е, е, изменения, е, като си има предвид трудното движение на стоки и услуги между държавите членки. Тези изменения са споделени от членовете на Народната партия. Повечето от измененията е, имат предвид увеличаване на възможност възможностите на малките средни предприятия и на начинаещите предприятия, за да се продолеят бариерите, когато те трябва да е, продават услугите си в е, страните членки. Е, през 2014 година само 14% от малките и средни предприятия са продавали своите стоки и услуги в други държави членки, като основната цел на малките и средни предприятия трябва да бъде запазена в доклада, изработен от комисията. Положително е, че много от измененията искат да се преодолее прекалената е, регламентиране, е, като например координирани процеси във връзка с е, ДДС. Това е въпрос, с който трябва да се занимае комисията. Като цяло в много измененията се подчертава, че нетарифните бариери, ако все още съществуват, не трябва да бъдат непропорционални, не трябва да е, възпрепятстват търговията и економическия растеж. И не на последно място в измененията, които цяло се подкрепят от моята партия, се подчертава, че държавите членки и Европейската комисия трябва да се съсредоточи върху прилагането и упростяването на съществуващите правила, а не създаването на ново законодателство. Разбира се, трябва да се избегне свръхрегламентирането и допълнително административно бреме за нашите държавни член... нашите предприятия. Това пречи на тяхната конкурентоспособност на единния пазар. Ние не трябва да бъдем късогледи, не трябва да се стремим към прекален протекционизъм. Ние очакваме да работим заедно с докладчика и с останалите докладчици в Сянка, е, за да продължим работата на комисията в момента и за бъдеще върху нетарифните бариери. Е, ние говорим за единен пазар. Колкото по-единен, толкова по-добре. Благодаря, госпожо председател. А Благодаря. Кристел Шелдемоса има думата. Благодаря. Ще продължа изказването си на английски. На датски. От името на групата на социалистите и демократите бих искала да ви благодаря. Да ви благодаря за това, че водим тази важна дискусия за това как да се подобри функционирането на единия пазар. От самото начало социалистите искаха вътрешен пазар, който функционира както трябва, при е, лоялна е, конкуренция и без бариери. По настоящия доклад е, ние преценяваме какви нетарифни бариери продължават да съществуват. Ние предлагаме 66 изменения, защото искаме е, да преценим какво представлява нетарифна е, търговска бариера. Какво точно е нетарифната търговска бариера? Е, кои са правилата, по силата на които се изключват определени предприятия. Има нетарифни бариери, но има и правила. Тъй като няма общи правила, ние въвеждаме правила за защита на околната е, среда или за потребителите, или за работниците. Това не са е, тарифни бариери. Това е включено в нашите изменения. Ние искаме тези нетарифни бариери, ако не са оправдани с други цели, като например защитата на околната среда, на работниците и на потребителите, да бъдат отменени тези бариери. Тази дискусия не трябва да бъде изискване за отмяна на регламенти, е, които се отнасят до вътрешния пазар. Е, По скоро искаме да има съвместно законодателство, европейско законодателство, защото националните правила представляват проблем. Може би трябва да предвидим повече европейски правила. Искам да посоча един пример. Аз съм член на Комисията по околна среда и е, работя върху доклад, свързан е, с добавките в хранителните продукти. Работим по европейско законодателство в област, където няма общи правила и където има единствено национални правила. Това води до фрагментиране на вътрешния пазар. По-добре е да има европейски правила, които да се отнасят за всички страни членки. Е, така че е, трябва да има ясно определение на понятието неоправдана митническа бариера. Искам само да добавя, трябва да бъде ясно, че държавите членки трябва да прилагат по-добре наличните правила и най-вече да изискват тяхното спазване, защото е, транспонирането е различно в отделните държави членки. Това създава проблеми за предприятията. Надяваме се обаче докладът да бъде ясен, той да отправи категоричен сигнал в смисъл, че ние подкрепиме отмяната на нетарифните бариери. Искаме единен пазар, който в максимална степен да осъществи своя потенциал. Благодаря, Тони. Тони Джи има думата. Благодаря, Вики. Благодаря ви. Първо, чудесна работа е свършена. Съгласна съм с вас това е тенденция. Е, повечето от нетарифните бариери се дължат на нежеланието на държави членки да отворят вътрешните си пазари и да се приспособят към цифровата епоха. Това води до непоследователно прилагане на европейското законодателство и повече протекционистични мерки. Отмяната на нетарифните бариери е от ключово значение за конкурентоспособността иновации, избор на потребителите и най-вече економически растеж. Държавите членки, както и Европейската комисия, трябва да поемат отговорност за това, че не правят достатъчно по тези въпроси. Както вие всички знаете, либералите са категорично подкрепят единния пазар – е, ето защо докладчика в сянка е, от АЛДЕ няма да подкрепи измененията, които е, предполагат протекционистични мерки. По този начин ще се засили фрагментирането на пазара или може да закъсне създаването на същински единен пазар, а това е нашата цел. Като приоритет, е, като приоритет на либералите ние можем да направим списък на най-необходимите мерки. Първо, предприятията и индивидите трябва да могат да предоставят качествена информация, да осъществят необходимите процедури и е, да оказват услуги онлайн. Ето защо е, трябва да се засилят инструментите за един пазар, които са на лице, и е, трябва да има един е, вход онлайн, както за потребителите, така и за предприятията, за цялото законодателство, свързано с единия пазар. На второ място всички е, инициативи за единия пазар и за цифровия пазар трябва да се основават на принцип за по-добро регулиране и по-добро управление и е, аспекти свързани с интероперабилността, съвместимостта трябва да функционираме по-добре, да сме по-малко бюрократи и по-дигитални. Е, и програмата е, трябва е, да се прилага, за да сме сигурни, че публичният сектор в държавите членки е способен да сътрудничи зад граница. Страхувам се, че в повечето от проектите на комисията не се търси достатъчна ефективност. По-скоро се говори за проекти за 2017-2018 година. Принципа на взаимното признаване е от ключово значение за отмяната на нетарифните бариери, още повече, е, че не е хармонизирано европейското законодателство. На четвърто място е, транспорта на услуги е, трябва да се улесни чрез взаимното признаване на услугите. Комисията трябва да използва всички средства, с които разполага, за да е сигурна, е, че е, е, законодателството за единния пазар своевременно се транспонира и прилага на практика. Искам да благодаря на господин Далтон за чудесния проект доклад и се надявам, че окончателният доклад ще отрази желанието за по-добре функциониращ единен пазар. Благодаря ви. Председателката Денис Сион, Паскал Дрюо има думата. Благодаря, госпожо председател. Моля ви за извинение. Поднасям ви извиненията си на вас, както и на всички останали, защото аз съм докладчик в Сянка и по друг доклад в комисията АВКО. Много е сложно двете неща да се вършат едновременно. Е, съвсем накратко, няколко забележки на първо място искам да заявя, че съжалявам, че нашите изменения не са отразени в предложените компромисни изменения. Това се дължи на факта, че ние потърсихме равновесие между е, по-добра флуидност в Европейския съюз като едновременно с това се гарантира това, че защитата на потребителите се разглежда като виш стандарт. Ние искаме да отпаднат бариери или да ги ограничим, но не искаме в края на краищата да стигне до законодателство, което връща нещата назад и води до по-малко право. Така че ние отново повдигнахме въпроса, който беше засегнат че ново лошото данъчно координиране е същинско посегателство и същинско нетарифно препятствие. Е, това, за съжаление, не е включено в компромисните изменения и аз наистина съжалявам за това. Като цяло, смятам, че е, трябва отново да подчертаем, че Европейския съюз функционира и възоснова на стандарти. Задачата на тези стандарти е интеграцията да се осъществява на по-високо за всички ниво, а не на по-низко. И е, системното ни желание да отменим всички бариери в край на краищата може да увлече Европейския съюз надолу. Ето защо още веднъж Искам да подчертая, че групата на зелените изразява съжаление за това, че нито едно от тези изменения не са разглеждани като достатъчно приносни, за да бъдат включени в предложенията за компромисни изменения председателката. Е, сега някой Сингъл иска ли думата? Да, заповядайте. Поздравления. Да, вие сте просто в коленете ми. Създава се ново взаимоотношение. Много любезно. Много любезно. След Стефан искам да кажа още две-три думи. Аз е, мога само да подкрепя това, което каза Иван Стефан. Ние подкрепяме Даниел Далтон. Е, ние сме за отмяната на нетарифните бариери. Госпожа Шелдемозе беше права не всичко е съпоставимо от гледна точка на определението дадено от Световната търговска организация. Трябва да се зададем въпроса защо не всичко действа както бихме искали на единия вътрешен пазар. И затова, госпожо Шалдемоза, ние настояваме за повече общи правила, Искам да се върна към някои предложения за изменения, които съм направил аз, е, които за мен са много важни. Не става дума за е, прикрит протекционизъм, по-скоро става дума е, за това, например, по изменение 146 развитието на националната економика в 28-те държави членки е различно. Във Франция е различно от Германия, Обединеното кралство е различно от Полша. Има общи точки, но има и разлика. Ето защо е, ние можем да приемем общия подход на господин Далтон, но все пак трябва да бъдем предпазливи, защото между държавите членки съществуват разлики. Например, е, проблеми, е, които възникват в е, Дания, не бива да бъдат разглеждани като протекционизъм. Има проблеми в определени страни и те не могат да бъдат преодолени от днес за утре, незабавно. По други изменения смятам, че трябва много да се внимава. Председателката, благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Евелин Гепхарт. Благодаря. Бих искала да се спра на една точка. Е, моя колега, представител на групата на либералите, засегна тази точка. Е, говорихме за паспорта за услугите. До сега не съм разбрала съвсем ясно какъв е смисъла и каква е целта, която преследва този паспорт на услугите. Имаме система MAI, която допуска сътрудничество между властите в държавите членки. Според мен тази система функционира добре много бързо цялата необходима информация, свързана с услугите, може да бъде обменена. Това е първата точка, на която искам да се спра. Втората, във връзка с взаимното признаване на професионалните умения, ние въведохме професионална карта, която вече се въвежда в практиката. Ето защо се питам, защо е, се предвижда евентуална втора професионална карта. Ето защо аз не мога да си е, представя, че ние ще поздравим подобна карта, нейната поява. Бих искала да попитам какъв е приноса спрямо съществуващата в момента система. Не е ли по-добре да подобрим наличната система, отколкото да създадем трета такава? Освен това, гражданите, малките и средните предприятия, свободните професии ще се объркат те няма да знаят е, кой е подходящия инструмент, по силата на който да оказват е, услуги зад граница. Трябва да се зададем този въпрос и искам е, да се запозная по-отблизо с измененията, свързани с този паспорт. Председателката, някой друг иска ли да направи коментар? Не? Добре, благодаря. Благодаря ви много е, знам, че екипът от докладчици си отбелязва това, което вече се казва. Знам, че за утре е предвидена среща на докладчиците в Сянка. И аз е, е, шегувам. Мъжете често се разполягат от грип. Дено да е така. Сега. И така, пристъпваме към следващата точка от дневния ред, но трябва да изчакаме Кая Камас да дойде. Or we will not wait for Kaya Или може би няма да чакаме, може би някой да се обади в е, кабинета му. She's speaking in

Председателката, добре, такъв случай. Сега пристъпваме е, към доклада на Кая Каласис. Благодаря, Кая. Знам, че не можеш да присъстваш на заседанието на две комисии едновременно. Във връзка с е, предложението на Европейския парламент е, върху правната рамка е, е, за е, санкции за митнически нарушения и съответните наказания. Госпожа Каяс, благодаря ви. Моя за извинение. Аз бях взела думата в комисия ИТРЕ по доклада. Както многократно вече съм казвала, в предложението на комисията има най-различни аспекти. Аз мислих, че това не е правилният подход, след като говорих с различни партньори и с държавите членки. Аз е, обаче изпитвам по-голямо състрадание сега, е, предвид е, различията между държавите членки. В определена държава Примерно, дадено дружество може да бъде наказано с 300% върху стоеността на е, стоките, докато в други държави членки изобщо дружеството да не бъде наказано. Държавите членки смятат, че предложението се прави в неподходящо време, но предвид единния пазар и нарушенията и наказанията за тези нарушения, е, смятам, че предложението е своевременно. Това, което се опитвам да направя е да дам по-голям отзвук на законодателството е, във връзка е, с, с е, потребителите, примерно новите връзки между различните оператори и при отсъствието на често извършвани нарушения. Освен това, какви са наказанията за чести нарушения предвид директивата за хармонизиране на наказанията. Мисля, че този въпрос също не е засегнат в достатъчна степен. Аз се опитах да се справя и с безпокойствата на държавите членки. Едно от тях е обхвата на правната рамка и е, връзката с така наречената директива БРИФ. Правното основание е член 114 е, от договора за функциониране на Европейския съюз. I can't say the name out now. Uh, whatever. Yes. Um, yeah, well. Um, but anyway, this така иначе, да, това е много важно за създаването на функциониращ е, вътрешен пазар. Основната цел на предложението трябва да бъде подобряването на функционирането на пазара, до сега то е незадоволително. Равното третиране на дружествата, а не само сътрудничеството между медническите администрации. Така наречената БИФ директива, ПИФ директива е свързана с нарушението, вината, намерението да се извърши нарушение. Аз говоря за нарушенията, които са извършени преднамерено по член член 7 е, на директива ПИВ е, при е, малки нарушения под определен прак държавите членки трябва да предвидят други нарушения, които да не са от правен характер. Нарушенията да не са от правен характер дори за преднамерено извършени нарушения. Затова аз направих връзка с тази директива, но над определен прак държавите членки трябва да имат възможност да използват правни санкции. Е, аз е, е, мисля, че в тази директива е, ние работим основно по наказания, които не са от правен характер. Нарушенията се извършват от съвсем правни дружества поради просто защото не са били достатъчно внимателни, а не защото съзнателно са стремяли към извършват нарушение. Друго безпокойство липсата на пропорционалност и гъвкавост, системата от категоризиране, което предлага предложено от комисията, съдържа два основни проблема. Първо, разпоредбите за стрикност, които не са съвместими с презумцията за невиновност. И второ, двете категории по член 4 е, за небрежност и член 4 за преднамерено извършени нарушения, е, докато по член 5 се предвиждат нарушения, които не са извършени е, поради небрежност. Аз мисля, че всяка санкция трябва да се прилага съобразно преценка за тежестта на нарушението. Винаги трябва да се има предвид вината. Е, дали е, грешката е извършена поради небрежност или съзнателно, или дали има отекчаващи или облегчаващи вината обстоятелства. Ето защо в доклада се предвиждат две категории наказания според сериозността на нарушението. Първото е за е, малостепени нарушения, а второто е за по-тежки нарушения. По член 3 до 5 виждаме, че някои нарушения не са въведени отново, защото те са предвидени по член 3. По член 5 първо, възоснова на какво е, се прави преценката на нарушението. Държавите членки трябва да решат кои са второстепени нарушения. Зависи от е, периода. Колкото до необходимостта от пропорционалност на нарушението, санкцията не се основава на е, стойността на стоките, колкото на размера на митата и това, т.е. възоснова на финансовите последици аз не съм включила възможност за нарушения въз основа на стоеността на стоките, защото в края на краищата може да се търси хармонизиране и трябва да се види коя система ще предпочетем. Е, защо тези проценти? Ако погледнем различията между държавите членки, има всички възможни комбинации от 1 до 300%. Аз имам 50% за дължимите мита за малки нарушения, както е случая за много страни, докато има и 100%, и 100% които са предвидени в много държави членки. Предвиждам и други наказания, които са финансови наказания, като например конфискуване на стоки, докато се предвижда също така и наказания по наличната практика трябва да видим и какъв е статута на економическия оператор. Това също са възможни наказания, ако нарушенията са сериозни и е, се извършват системно. Според мен е по-логично е, да се види какви са отекчаващите или облегчаващите вината обстоятелства. Колкото до пропорционалността, мисля, че тя вече е предвидена в много държави членки. Като цяло директивата е възможност да се види е, как е, се развива приложението на закона за митническите администрации, е, как се развиват електронните инструменти, за да могат митническите администрации да получават своевременно информация, за да има съвместимост. Трябва да се види какво поведение е свързано с същински нарушения, какво поведение се дължи е, на небрежност. Ние трябва да видим и санкциите за тази небрежност и всичко трябва да бъде съвместимо с вътрешната система. Ние трябва винаги да се стремим да улесним търговията и да работи по-добре единния пазар. В заключение искам, искам да, свър... да спра до тук. Очаквам вашите коментари. Благодаря. Okay, I'm just looking at two items that are... Много благодаря, Кая. Съгласно бележките на председателя. Първото изменение е свързано с промяна на правното основание. Подушението на Пъстата комисия е член 33, а вие предлагате член 114 като част от правното основание. Съгласно правилника за дейността на парламента, аз трябва да изпратя писмо до Комисията по правни въпроси с искане за становище по това ваше предложение. В момента се изготвя това писмо, което разбира се ще бъде изплатно, преди да го изпратя. А, изменение 38, малко е сложно тук, засяга нарушения в размер на над 10 000 евро и се позовавате на този брак от 10 000 евро. Но тук става въпрос за директивата ПИФ за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. парламента прие тази директива през 2014 година и всъщност по време на това гласуване парламентът с препоръка прагът да бъде от 5000 евро, а не 10 000 евро. От техническо естество е тази коментар, но трябва да има последователност позиция на Европейският парламент по такива въпроси. А освен това, когато подобни преговори се проточват с години, вече може да се обмислим дали искаме да промени позицията си или не, но исках просто да отбележа, че има такова несъответствие. А сега бих искала да дам, бих искала да дам думата на госпожа Роберта Мецола от името на НДП. Благодаря, госпожо председател на НДП. Бих искала да благодаря на Кая, нашия докладчик, за отлично свършената от нея работа до момента по това досие. Като цяло НДП приветства предложението на Европейската комисия за митническите нарушения и наказания, защото смятаме, че европейският като цяло и економическите оператори могат да се възползват от един по позволен подход в това отношение. Всички групи имаха известни резерви към първоначално на предложеният текст на Европейската комисия и смятам, че нашия ще успява добре да отговори на редица от нашите притеснения в проекта доклада. Още веднъж бих искал да подчертая позицията на нашата група, а именно ние сме готови да работим за подобряване на настоящото предложение. Имаме нужда от разяснение по редица точки в доклада и тук ще се спъна някои от тях. Подкрепяме идеята да се включат а, общите елементи, които вече са на лице и най-добрите практики в системите на държавите членки, като например възможността за извънсъдебно разрешаване на спорове в случай на метнически нарушения. Това е нашата позиция за това как може системата да стане по- ефективна и да функционира по-добре. Принципите за субсидиарност и пропорционалност са много важни за нашата група и те следва да бъдат надлежно спазвани. В конкрет, по-конкретно смятаме, че изменение 3 и 38 може би са прекалено подробни в настоящият им вид. И предвид позоваването на председателя на директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, се питам дали не е по-добре да се определи а, диапазон от а, суми, вместо една конкретна сума, която да служи за прак. докладчикът се позовава на смягчаващите вината обстоятелства и утежняващи вината обстоятелства при митническите нарушения. Ще внесем редица изменения, за да се доизясни текста на проект от доклада, в частност по изменение 16 факта, че даден комически оператор не е предоставил необходимите данни при поискване на митническите служби, трябва да е свързано с адекватен срок от време, в който комически оператор да има възможността да предостави съответните данни. Предлагаме, че Предлага се, че член четвърти да бъде заличен, а съответните поточки с него са прехвърлени към други точки. Но държа да отбележа, че поточки. А и С от, на член е, четвърти са били заречени, Бихме искали да разберем защо. И накрая, изменение 39 то въвежда възможност за държавите членки да налагат непарични наказания. Знаем какво е обяснението на докладчика в това отношение, но се питаме дали няма да е по-уместно подобни разпоредби да бъдат само за по-тежки митнически нарушения и да дадем всъщност да ограничим тази възможност, която е на разположение на държавите членки. В заключение, отново държа да подчертая, че просто доклад, който разполагаме е отлична основа за по-нататъчните ни разисквания. С удоволствие очаквам по-нататъчните ни срещи с докладчика докладчите в сянката, да постигнем добър компромис. Вежине. Виржини има думата. Благодаря, госпожо председател. На небе бих искал да благодаря на докладчика за качествата ни, качествата на, качеството на работата и, но също така и за отличното сътрудничество, което започна с срещата която докладчите в сянка преди изготвянето на доклада. Това ни даде възможност да обменим мнения, което беше много важно за нас. Темата е, става все по-важна с увеличаването на международния търговски обмен. Държа да подчертая колко важно е предложението на Европейската комисия за хармонизация на наказанията. Наистина, трудно да се разбере защо при положение, че има общо законодателство в областта на митническите разпоредби, нарушаването на това законодателство се подлага на различни наказания в държавите членки. И всъщност разликите са толкова големи, че за тази нарушения наказанието може да бъде от глоба до присъда затвор. Така че очевидно имаме нужда от хармонизиране на наказанията. А в момента, който сме се съгласили, че трябва да има хармонизация, трябва да се намери и възможно най-добре балансиран подход. Трябва да се защитават основните интереси на Европейския съюз, но трябва също така да се избягва прекалено, прекалено голяма строгост към економическите оператори. И ми се струва, че в проекта доклада има предложение, което добре подобряват продължение на Опресната комисия. Например, промяна на правото основание с добавяне на член 114 на договор с на Европейския съюз. На второ място, уточняването на наказания с умисъл, наказания по небрежност, трябва да видим как ще изглеждат определенията, но самото въвеждане на подобно определение вече е елемент допълнително правна сигурност економическите оператори. Следващия въпрос е изискването за съвместимост с директивата за защита на финансовите интереси. Там вече могат да се задават въпроси за конкретните прагове и как може да се гласуваме с предложение, което все още не е прието, защото може да за сега да се основаваме на предложението гласувано на първо четене от парламента, но няма как да сме сигурни, че това ще бъде окончателният вид на документа. Радно също така да за е, възможността, която се остава на държавите членки, да се налагат и други наказания, освен на парични глоби, като например загуба на статута на економически субект и също така възможността за сключване на извънсъдебно разрушаване на споровете в конкретни случаи. Има други аспекти, които според мен са малко по-противоречиви. Докладчика предлага класификация на нарушението, което е съвсем различен. Подходът е интересен, но трябва много внимателно да го разгледаме, за да видим какви ще бъдат последиците от вършното на този нов подход. По принцип нямам нищо против идеята, но трябва по-внимателно да го разгледаме. За сметка на това, премахването на на понятието обективна отговорност е проблематично и не съм убедена, че може да подкрепим това предложение. А относно метода за определяне на размера на санкциите, трябва да има пропорционалност на санкциите, да. Но ако искаме такава пропорционалност, не може да се основаваме само върху размерът на самите мита. Трябва да се обмисли по-добре как да се определи пропорционалността. И накрая не бива да се премахват сроковете на давност, защото в противен случай ще се наруши основния принцип за борба с митническите нарушения. Може да има и други възможности за допълнителни изменения, като например елементи на хармонизиране по отношение на доказателствената стойност при разглеждане на митнически нарушения нарушения и също така трябва да е ясно кой носи отговорността физическото или юридическото лице, защото трябва едно и същи, един същи обект, субект да бъде преследван в, от отделните държави членки. Това са първоначалните ми коментари. Още веднъж благодаря на докладчика за качеството на нейната работа и за добротно сътрудничество. Okay, Отново имам няколко коментара от името на Дан Долтън, от името на ЕКАГА. Той би искал да благодаря на докладчика за проекта доклада и за това, че е започнало да се случи с което в всяко от самото начало. От гледна точка на ЕКР, той има много сериозни съмнения относно първоначалното предложение на Европейската комисия. Правното основание, което е избрано, може да се постави под въпрос и не е ясно дали предложението отговаря на принципите субсидиарност и пропорционалност. Не е ясно дали наличието на 28 различни режима на санкции води до политика на избиране на режим с най-низки наказания от гледна точка на економическите оператори. Това е позиция, която не се споделя от редица специали... специалисти в областта. В, в, в предложението се смесват наказания от с наказателно правен характер, такива, които са с административен характер. И накрая той се надява продължението да бъде по-гъвкаво, в противен случай има опасност той да натовари и лични економическите оператори, в частност малките и средни предприятия. Чисто важно е да се избегне динамически режим, който да вреди и да възпрепятства законният търговски обмен. Ето защо той смята, че просто докладът е стъпка в правилната посока. Радва се на, на опитите да се намалят ненаказателно-правните санкции, макар че има и други елементи, които го притесняват, като например правил, който се въвежда, след който бюджетченки могат да използват наказателно-правни наказания. Радва също така на елементите на презумцията на независимост, които се въващат и възможност да имаме повече гъвкавост за нарушенията, които са извършени по небрежност или без оператора да е бил наясно, че извършва нарушение. И било добре също така да има конкретни примери за това, защо един прекалено възпиращ подход може би не е най-добрата идея, защото държавите членки си позволяват могат да използват всъщност по-добре адаптирани за конкретните случаи режими, като по този начин се избягва прекалено тежките процедури за нарушаване, като например изпращането на предупредителни писма им дава много добри резултати, но това става невъзможно съгласно настоящото предложение. Също така няма и възможност при първо нарушение да не се налага парична глоба, дори и да съответно колишки оператор да е действал добросъвестно и по невнимание да е извършил нарушение. Също така се добавят и други наказания, като например загуба на статута за, на авторизиран економически оператор и а, той смята, че това може би не е най-подходящият подход. Знам също така, че има притеснения че глобите, които се основават на стоеността на стоките, може да има много тежки последици за малки и средни предприятия, които търгуват с скъпоструващи стоки. Така че от гледна точка на ЕКР то ще се опитам да увеличи гъвкавостта и да избяга прекалено възпиращ характер на предложението. Той смята, че трябва да се скачим повече върху прилагането изпълнението, а не толкова върху самите наказания. Той смята, че още има много сериозни притеснения по това предложение, но, доклад, но просто доклад на нашия докладчик е добра правна точка за по-нататъчните преговори. Благодаря ви. От името на ГУЕ докладчик оценка не е тук, но Юлия Рада е тук от името на Зелените. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред също бих искала да благодаря на докладчика за доброто ни сътрудничество по това досие. Смятаме, че проблема, който се опитва да разреши Украсната комисия предложение е истински проблем, че действително се избират режимите с най-низки санкции, но едно с това сме смятаме, че в някои случаи наблюдението и подобрителните мерки също толкова важни, колкото самите наказания, които се налагат. Приветстваме подхода на докладчика да се случи основно върху административните наказания. Това е най-реалистичният подход за хармонизиране на митническите режими за наказания. Съгласен с повечето предложения на докладчика, по е, идеята да се основават е, наказанията само върху стойността на стоките. Имаме известни притеснения, че това не може винаги да се прилага. Тогава може би да се намери някакво добро съотношение между стойността на стоките и неплатените мита в конкретния случай. Много държим да не създаваме прекалени пречки пред а, операторите, търгуващи с генерични лекарства, например. Важно да се знае кои наказания се прилагат в а, кои случаи. Имам и въпрос а, относно различните видове наказан... а, нарушения. Извинете. Смятам, че е добра идея да се прави разграничение между наказания, извършени с умисъл и а, наказания, извършени по небрежност, но не разбирам всъщност какво се изключва в сравнение с продължението на комисията. Има ли нарушения, които не, не са извършени нито с умисъл, нито а, по непредпазливост и ако има такава категория, може ли докладчика да ни даде пример? Всъщност как намалява приложното поле в сравнение с на Европейската комисия? Относно смягчаващите вината обстоятелства и утежняващите вината обстоятелства, Съгласни сме с принципа за смачаващите вината, но имаме известни притеснения относно утежняващите обстоятелства и как те са свързани с наличието или не на умисъл. Например, ако съответният търговски оператор полага усилия да спазва разпоредбите на Митническия кодекс, възможно ли е това негово поведение да се смята за смечаващо обстоятелство или за утежняващо обстоятелство? Не става много ясно. Имаме също така и известни притеснения относно въвеждането на възможност самото сътрудничество с властите да, да може да се смята за смъчаващо обстоятелство. И мисля, че последното ни притеснение, свързано с положението на докладчика, е намаляването на периода от 4 на 3 години. Не смятам, че има проблем с несъответствие с митническият кодекс, тъй като периодът за а, нотификация от 3 години в митническият кодекс е свързан с друг а, случай. Така че се притесняваме, че при по-сложни производства ограни... с предвидния срок от 3 години може да се окаже недостатъчен. Това с притесненията ни, но като цяло сме съгласни с подхода, избран от докладчика и очакваме с нетърпение по-нататъчното ни сътрудничество по това досие. благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата или мога да дам думата на Европейската комисия? Good. So it's Mr. Commode from uh, the Commission. Господин Филип Комод има думата от името на комисията. Thank you very much. Благодаря, господин, госпожо председател. Ние на своя страна actually... сме много удовлетворени от становището на докладчика, че е, най-сетне има възможност да се предприема действия по това досие. Е, това бе потвърдено и от неколци на членове на комисията. Е, не бих коментирал измененията, но може би ще направя някои общи бележки, релевантни за вас. Въпросът за безвиновната отговорност е, беше включен в е, текста от комисията от части, защото съществува такава практика най-малко в 11 държави членки на Съюза. По въпроса дали да има административна санкция или административна и наказателно-правна санкция, в предложението си комисията е решила да даде възможност на държавите членки да направят преценката за това. Сега, по някои от предложенията на докладчика бих казал следното. Подходът на разграничаване на тежки и малозначителни престъпления трябва да се възприема внимателно, тъй като текстът на комисията почива на друга основа. И има риск, ако се направи такова разграничение между тежки и малозначителни е, нарушения, да се стигне до известна нелогичност. Има и друг въпрос. Въпросът е, за връзката между тежкото и малозначителното престъпление или нарушение и въпросът е, за разликата между умисъл и непредпазливост. В повечето държави членки има много ясна разлика между това, което се прави умишлено и това, което се прави по непредпазливост. При наличието на умисъл обикновенно производствата са наказателни. Ако обаче има само разлика между тежко и малозначително и се опитваме в тази разлика да вместим това, което от нас беше зададено като разлика между умисъл и непредпазливост, съществуват рискове. Ако няма възможност да се проведе разграничение по линия на отекчаващи вината обстоятелства, е, ще се стигне до пълно объркване. И според мен тук е необходимо да се отдели повече внимание. Въпросите за размерът на наказанията и как те да бъдат е, определени, тук е, комисията е възприела определен подход, докладчикът възприема друг подход – Две са бележките ми. Липсата на минимален размер на наказанието естествено поставя въпроса до каква хармонизация всъщност ще стигнем и този въпрос се нуждае от отговор. Също така трябва да е ясно, ако имате избор между е, единна ставка, единен размер и процент от е, сделката, да не се стигне до яснота, поне така както гледам измененията. Имаше също предложение да се заличат някои от отечаващите вината обстоятелства, предложени в текста на комисията. Мисля, че ще има опасение. Е, не трябва размерът на санкциите да е по-нисък от ползата, която се извлича от нарушението. По въпроса за спогодбите, ние е, бихме казали, че след като спогодбата бъде е, разиск... започне да се разисква на плоскостта на административната отговорност, е, проектът се разводнява. Споразумението е възможно само при наказателна отговорност. Що се отнася до надзора и контрол, мисля, че вече че комисията вече е, е започнала редица действия. Имаме план за действие от 2014 година за управление на риска. Ние си даваме сметка, че не може да съществуват само процедури за нарушение. Това е част от е, подхода на интелигентно регулиране. Ние обаче сме много удовлетворени, че докладчикът е на мнение за предприемане на действие и сме готови всичко, с което можем да съдействаме, за възприемането на разумен подход и за отграничаване на този разумен подход от евентуалните рискове. Thank you. I'm going to hand it back to the rapporteur unless anybody else has thought. I mean, from... Благодаря да дам думата на докладчика, ако никой друг не желая да се изкаже. Аз бих казал, ако ми позволите да привнеса своето мнение, имаше огромна работа между парламента и комисията за по-добро регулиране, за пропорционалност. И ако вменяваме допълнителни тежести на търговците, трябва да сме сигурни, че това е премислено, обосновано и че има оценка на въздействието. Не съм сигурна дали голяма част от този проект е бил подложен на нужната оценка на въздействието. Информацията ми от държавите членки до голяма степен потвърждава, че този проект може да доведе до по-голямо объркване, особено за нашите малки предприятия. Така че все още не съм убедена, че мярката е наистина пропорционална или е, задължителна. И много се радвам, че докладчикът е на мнение, че трябва да положим усилия да помогнем на търговията, особено на малките и средни търговски предприятия, а не да ги объркваме допълнително. Липсата на оценка на въздействието на първоначалния проект, според мен е нещо много обезпокоително. Давам думата на докладчика. Благодаря, благодаря на, ня... на, на всички вас за изказванията. Някои коментари. Първо, прага от 10 хиляди в член 38. Дали да бъде 10 хиляди или да е 5 хиляди? Всъщност, тук се отразява състоянието на преговорите по директивата ПИФ. Няма смисъл да въвеждаме 10 000 отново, след като знаем на къде вървят преговорите по директивата ПИФ. Също така, не бихме желали държавите членки да предвиждат наказателно-правни санкции за всичко. Ако снижим прага, приложното поле на директивата извънредно много е, ще се стесни. Е, Роберта коментира член 4А. Всъщност е, става дума за 3 йота, а 4C, което цитирахте вие, е 5C. Такава е нормерацията в момента. По е, въпроса на Юлия. Не, не изключваме нищо. Но изключваме ли реакцията, питате вие? Не, не изключваме нищо. Проблематиката на, безотговор... на безвиновната отговорност все още присъства. Става дума за това въжи ли тази отговорност и при малозначителните нарушения. Има понякога и грешки, Ако има безвиновна отговорност, е, всъщност е, никой не се интересува е, дали една нередност е допусната случайно. При безвиновната отговорност веднага ви санкционират. Ако въвеждаме умисъл и непредпазливост, вината подлежи на доказване. необходимо е да направим разграничение между тежките случаи и където има вина и тези, в които няма вина и в които има случайност. Що се отнася до сътрудничеството с компетентните органи? Това е смягчаващо вината обстоятелство. То съществува в много други отрасли и в много държави членки. Например, правото защита на конкуренцията. Вие може да имате желание да се поправите и да поправите грешката си. Ако това е така, трябва да съществува възможност да се поправите и също така трябва да има а, възможност хората, които искат да сътрудничат на митниците, да могат да предоставят документите си и да направят всичко, което е по силите им, за да изправят нарушението и да спазят правилата. Що се отнася до понятието економически оператор и връзката с положението на економически оператор, тук нищо ново няма. Виждате връзката. За да има такъв статус на економически оператор, трябва да не са били извършвани нарушения. След като има нарушение, естествено може статуса да ви бъде отнет. Аз разглеждам това преди всичко на плоскостта на отекчаващите вината обстоятелства, а не на плоскостта на нарушенията. Това не е нарушение, това е отекчаващо обстоятелство. Това са коментарите ми, но разбира се, ще разискваме измененията, когато е, стигнем до тях. Добре, прекрасно. Може ли да преминем сега да преминем към следващата точка от дневния ред. Пак от усърдно работещата Кая Каяс. Възможност за нови договорености в полза на потребителите на енергия. Става дума за изготвяне на становище. Да, това беше докладът, заради който закъснях за днешното заседание, тъй като аз съм и член на комисията ИТРЕ. И се опитвам да изготвя такова становище, което да е полезно и на комисията ИТРЕ в работата и по тази тема. Например, докладчикът в комисията ИТРЕ до голяма степен се съсредоточава върху така наречения енергиен недоимък. Ние не го разискваме като че ли в, в достатъчна степен съгласувано. Е, таблицата за оценка на е, вътрешния пазар показва, че енергийният пазар е недоразвит, трябва да има повече конкуренция, по-голям избор на услуги и по-добри цени за потребителите. Регулираните е, услуги на дребно са бариера за конкуренцията регулираните тарифи не са прозрачни и често имат обратно действие, а именно увеличават цената за потребителите. Има добри примери в Европа с отмяна на регулираните цени. Трябва да се получим от тях, но и потребителите трябва да търсят по-низката цена. Какви са реалните разходи, какви са разходите за поддръжка на инфраструктурата, какви са данъците, всичко това има значение. Много държави членки все още прекалено много се бавят при преминаването към, от един към друг доставчик. Държавите членки трябва да дадат възможност на потребителите без предоставяне на нови данни да могат да се ориентират от един към друг доставчик. Всъщност потребителите са много важен инструмент за по-доброто функциониране на пазарите. В момента, според мен, е важно да се разбере, че активните потребители е, не са е, синоним на безогледни консуматори, както понякога се тълкува погрешно. Да, трябва да махнем бариерите за потребителите, трябва да улесним достъпа до пазара, трябва да изясним отговорността, например, за балансиране на мрежата, но това не трябва да бъде само цел. Някои потребители имат вис... висока степен на участие в управлението на енергийните си разходи, други не се интересуват от такова управление и участието в него. За да бъдат активно ангажирани потребителите, трябва да могат да разчитат правилно сметката си за електричество. В Европейския съюз около две трети от потребителите не разбират какво пише в сметката им за електричество. Естествено, тук разликите между държавите членки са огромни наистина бях изненадана, че енергийните сметки, сметките за електричество в Белгия и сметките за електричество в Естония са съвсем различни. Това позволява на хората да направят своя избор на основата на надлежна информация. Друга изненада за мен е, че в Белгия се получават сметки веднъж годишно. Те не само не са така разбираеми, както нашите сметки в Естония, а и ги получавате веднъж годишно. Ние а, ги получаваме ежемесечно и можем и междинно да извършваме проверки. Можем да искаме корекции на А, сметката. Трябва да се включва в сметката и информация за източника на потребяваната енергия. Това е сфера, в която Европейският съюз има още доста работа. Необходимо е, например, да се приемат насоки за прозрачността. Не трябва да се лишаваме от възможността да използваме цифровите технологии, от интелигентните електромери до хъбовете на данни. Всичко това позволява на потребителите в реално или в почти реално време да получават информация за енергийното си потребление и свързаните с него разходи. А ако се нуждаете от информация в реално време, може да решите да промените начина по който потребявате или откъде купувате енергията си очаквам да чуя вижданията ви по това становище. Благодаря. Антонио oh, Лопес e е докладчик Сянка от името на НП. Давам му думата. Queridos colegas, comparto con la Comisión Europea que una verdadera unión de energía. Госпожи и господа, един енергиен съюз трябва да бъде общо европейски енергиен съюз, където потребителите се ползват от най-новите технологични постижения и особено се вземат предвид интересите на уязвимите потребители. Според мен в тази посока е становището на госпожа Калас и искам да я поздравя за нейната работа. Но за мен тази работа е повод и за някои питания, които искам да поставя като докладчик сянка от НП, а те ще бъдат последвани от съответни изменения. Първо, съгласен съм с опасението, че не сме интегрирали напълно малцинствените енергийни пазари. Тук като че ли особена сила се проявява липсата на прозрачност. Трябва да има прозрачни пазари и това изисква пълна либерализация на малцинствените енергийни пазари в Европейския съюз. Що се отнася до цените, мисля, че регулираните цени постепенно трябва да бъдат извадени от употреба, тъй като те правят неизгодно за потребителите е, преминаването към по-ефтини доставчици. Но разбира се, това не трябва да става за сметка на предлаганото качество. Също така, таксите за използването на електропреносната мрежа трябва да бъдат поносими и да носят полза на потребителите, като в никакъв случай не излагат никого на риск от енергиен недоимък. си нула. Длъжни сме да е, гарантираме е, за производителите и доставчиците нормален е, марш на печалба. Примерно 20 евро на всеки 100. Нуждаем се от мерки за енергийна ефективност, от гъвкави договори. Трябва да използваме нови технологии, нови информационни технологии, за да могат потребителите да участват пълноценно в управлението на пазара и също да дам възможност на потребителите е, да използват е, собствени е, начини за производство на енергия. От основно значение са енергоефективните мрежи, ако искаме енергийната ни политика да се осъществява правилно. В Енергийния съюз бих предложил комисията да осъществява контрол. Директивата от 2012 година за инсталирането и ползването на така наречените интелигентни електромери. Също така предлагам комисията да предприеме мерки за разширяване на яснотата и прозрачността, когато се стигне до жалби от потребителите. Когато потребителите подадат жалба до публичен орган във връзка с сметка за електричество, тези жалби трябва да се разглеждат бързо и резултатно. Значи, също така е необходимо да се прави всичко възможно за максимална енергийна ефективност. И не бива да се добавят допълнителни данъчни тежести към е, сметките за електричество. В някои страни е, таксата, която събира държавата за притежаването на телевизионен приемник и за гледането на телевизия, се добавя към е, сметката за електричество. Това мисля, че е така в Белгия, и в моята страна е така, в Испания ако вържете телевизора за сметката за електричество, това може само да обърка потребителя. И тук са необходими значителни усилия. Както казах в началото, бих желала да благодаря и да поздравя докладчика за извършената работа. Мисля, че коментарите, които направих, ще бъдат само от полза за нейното становище. И очаквам то да бъде успешно прието от нашата комисия. Мисля, че то много ще донесе на потребителите в Европа. Благодаря. Um, Председателката и така, Осъм Белджана от групата на социалистите и демократите, е, добре дошла. Благодаря, госпожо председател. Колеги, е, най-напред бих искала да благодаря на докладчика за това становище. Поздравявам го за работата му. Искам да кажа, че е, данните показват, че потреблението на електроенергия, ако е по-благосклонно към потребителите, това ще бъде от полза както за потребителите, така и за обществото като цяло тяло. Е, като е, например в реално време да се учитат електромерите, е, могат да се спестят до 30% електроенергия. Приветствам това съобщение. Лично аз смятам, че не бива да забравяме потребителите, особено потребителите, които не са технологически грамотни. Те могат да бъдат лесно убедени да приемат лоши предложения възоснова на непочтени търговски практики енергийния пазар не трябва да пренебегва е, правата на тези, които са в най-неблагоприятно е, положение. Ние не трябва да принуждаваме никой да избира. Е, между различни предложения за електроенергия. Аз мисля, че достъпа е, до енергийни услуги на достъпни цени е основно социално право. Въвеждането на нови технологии, интелигентни електромери и изходни инструменти намалява разходите върху сметките и е, възвръщаемостта на инвестициите се осъществява в е, разумно време. Вземането на решение е от ключово значение. Ето защо трябва да бъдем предпазливи, когато въвеждаме предложения и законодателни текстове, трябва да имаме предвид положението на определени потребители в определени държави членки. Овластяването на потребителите трябва да бъде наш приоритет и е наш приоритет. Трябва да развиваме различни механизми за възможности за избор, информацията да бъде по-проста и по-разбираема за средния потребител. Ето защо искам в заключение само да кажа, че очаквам вашите предложения. Знам, че не разполагате с много време, но мисля, че имате качествени становища е, в е, интерес на европейските потребители. Предварително ви благодаря. Thank you. And I'm Marcus Pretzel for the ECR. Е, давам думата на Следващия изказващ се от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Виждаме, че в Европейския съюз сме на нивото на Съединените щати във връзка с енергийните тарифи. Тарифите са сходни но е, за промишлените потребители имаме 10% по-висока сметка и 180% е, по-висока сметка за е, индивидуалните потребители, за домакинствата. С други думи, на пазара се наблюдават много неуспехи, отсъствие на прозрачност за крайните потребители но е, това е, е резултат от цяла поредица от проблеми, е както в производството, така и в разпределението на електроенергия. Аз мисля, че докладът върви в правилна посока, защото предлага по-голяма прозрачност за потребителите. Искам да се спра на една определена точка аз мисля, че ще ме разберете. Имам предвид защитата на данните на потребителите. Това трябва да бъде необратим процес. Е, разбира се, че интелигентните електромери ще е, подобрят потреблението на електроенергия. Е, но тук е, опираме до проблема за защитата на личните данни на потребителите. Трябва всеки потребител да може да сам за себе си, кои негови лични данни е, да е, бъдат изложени на всеобщ достъп. Не трябва предприятията да решават, а отделният потребител да решава до кои данни да има достъп. Председателката, благодаря от е, името на НГОЕ, господин Жури, Европа на свободата и демокрацията, е, Робърт Яскевич. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам в началото да направя съпоставка с цените. Например, цените в Съединените щати, е, подобно на преждеговорившия. Е, цените за индивидуалните потребители и за малките и средни предприятия. Те са все още много по-високи, отколкото са в Съединените щати. И за това има много причини е, може би една от причините е ужасната е, политика във връзка с промените в климата, която се прилага в е, Европейския съюз, а също така и е, монополисти като Русия. Аз смятам, че докладът е качествен, е, отстраняването на бариерите пред потребителите чрез пълното отваряне на пазара, даването на възможност на потребителите да извършват избор е стъпка към е, намаляването на цените. Ние е, смятаме, че единния пазар ще се отрази благоприятно върху електроенергията за домакинствата и за малките и средните предприятия. Примерно в Полша след измененията в пазара на енергията по силата на директивата 96 повече от 387 домакинства промениха доставчика си а, други потребители също са променили потребителя, но това е капка в морето, защото имаме 4 милиона предприятия. Но виждаме, че сега договорите са много по-гъвкави, защото е, пазара се е разширил е, променя се оператора и понякога това довежда до 20% намаление на цената. Ето защо ние трябва да продължим да либерализираме пазара и да насърчаваме създаването на транснационални енергийни платформи, където е, потребителите ще могат да закупуват енергия независимо от родината си. Е, сега, е, ако се спрем на договорите, в тях има разпоредби, по силата на които трябва да се плаща за потреблението, а да не се предвиждат единни ставки. Тоест да се плаща за това, което потребявате. Това ще бъде от полза за потребителите и за малките и средните предприятия трябва да се използват интелигентни мрежи за минимални тарифи. Колкото до предходния период, ние не смятаме, че трябва да има регламент, по-скоро да има частни договори между доставчика и потребителя или производителя на енергия и, и, и нейния потребител. Но всички наблюдения върху енергията показват, че потребителите не желаят комисията да се намесва в други области. Ние смятаме, че отварянето на пазара на енергенията допринася за намаляването на цените. Е, тоест, енергийният съюз е интересна идея, която трябва да се опитаме да приложим. Е, заради цените, ако не заради друго. Но все пак трябва да имаме предвид цената на отоплението. И е, мисля, че трябва да се откажем от догмата на промените в климата, трябва да е, прилагаме правилата на държавите членки да използват за техните енергийни кошници. And then, sorry, Julia Rader, were you for the Greens? Here you are, sorry, Julia for the Greens. First. Джулия има думата сега от името на зелените. Да, благодаря ви. Извинете, аз не уведомих секретарята своевременно, че ще бъда докладчик в сянка по този въпрос. Почти нямаме какво да добавим към проекто доклада. Като цяло сме съгласни с него. Още веднъж благодаря на Кая Калас за чудесната работа. Но имам въпрос. Когато чета параграф 6, не бях напълно сигурна в смисъла който влагам в него. Но като чух е, изложението, което госпожа Калас направи току-що, нещата се изясниха и мисля, че този параграф трябва обаче да бъде доизяснен. Е, ако правилно ви разбирам, възниква въпроса какви са е, задълженията, които се създават за потребителите? Какви задължения те трябва да спазват във връзка с производство на, енергия, на енергия, какви са, различните, какви са различията спрямо други производители, в какво ще се изразяват различията и е, дали е, ще се отразят е, на защитата на потребителите, за да можем действително да кажем дали сме съгласни или не. Мисля, че ще се ограничим до малък брой изменения по е, параграф 5. Искаме да се постави ударението на това, че избора на потребителите трябва да бъде е, по-осветлен, възоснова на повече информация. А въпросът за контрола на потребителите върху техните лични данни е може би най-важният аспект. Това е чудесна причина за използването на цифрова технология в областта на енергетиката. Може би в край на краищата е, от, е, индивидуалните потребители трябва да могат да контролират е, достъпа до енергетика, до данните, е, потреблението им на енергетика е, и да се ограничи в някакъв е, степен използването на техните лични данни. По параграф 5 аз виждам, че се подобрява нивото на подробности в сметките за потребление на енергия. Може би въпроса на частотата на периодите, когато се изпращат сметките. Може би това са второстепенни проблеми, които ще бъдат разрешени. Като цяло сме удовлетворени от посоката, в която тръгва докладчика. Председателката благодаря. Евелин Гепхарт. Евелин Гепхарт, благодаря. На свой ред искам да благодаря на Калия Калас за е, работата й. Искам да потвърдя това, което каза е, моята колежка е, Юлия Божан. Има три точки, на които лично аз искам да се спра, защото за мен лично те са особено важни. Първо, потребителите в неблагоприятно финансово положение и които трябва да се ползват с особена степен на защита. Не ги виждаме в предложението на госпожа Калас. Но това би влязло в противоречие с втора и трета точка, където се е, има предвид пълно освобождаване на пазара и пълна отмяна на регламентираните тарифи. Мисля, че всичко се предлага в е, абсолютни стойности и за нас това е проблем. Всички потребители, особено тези, които са в най-благоприятно положение, трябва да се ползват от регламентирани тарифи, за да имат достъп до основните си права. Аз мисля, че тук по тази точка трябва да се е, внесе изяснение. По точка 5. Вие чудесно е, сте подчертали, че има основни рамки, които трябва да определят е, достъпа до данните и е, защитата на тези лични данни. Но тази рамка трябва да бъде засилена, трябва да се каже каква ще бъде насоката на тази е, рамка, трябва тя да има качествено измерение, самите потребители трябва да много да си кажат думата, когато става въпрос за защитата на техните лични данни. По точка трета. Именно по точка трета имам проблем и искам да задам въпроси на госпожа Калас по тази точка. Не съм сигурна, че правилно съм ви разбрала. Иска комисията да вземе конкретни мерки за по-доброто свързване в мрежа на пазара на дребно за какво говорим, за какво точно става въпрос. Очаквам повече подробности. Ще ви бъда много признателна, ако ми ги съобщите. Е, колкото до е, поетапната отмяна на регламентираните тарифи, вече казах, че не съм съгласна с това. Нека е, не забравяме какво стана в други области, където сме освободили пазара Например, телефонните услуги. Е, е, следствие на либерализирането на пазара, сметките за телефон все повече нарастват и в последствие трябваше да е, въведем регламенти за за роминга, за роминга в Европейския съюз, за да не се взривят цените. Освен това, когато говорим за трансгранични доставчици на услуги, е, трябва да е, останат основните правомощия, е, за да не се сблъскаме с същите затруднения, които възникнаха при други пазари, които либерализирахме на предходен етап. Познаме, кои за навръх становиска. Олга Шалова, благодаря ви. Искам да благодаря на колегите за проекто доклада. Искам да защитя измерението свързано с потребителите и да включа идеята е, за защитата на потребителите. Имам малки древни коментари по точка 4 и 6. Е, е, за това по-лесно да се включваме с доставчиците, по-бързо и по-лесно и е, засилването на прозрачността. И освен това, възможността за потребителите да сравняват офертите на отделните доставчици. Аз мисля, че трябва да помислим и за отмяна на глобите и допълнителните такси, в зависимост от това как доставчиците изработват своите оферти, за да могат хората да сравняват офертите. Има и е, друго явление, което е доста широко разпространено в момента масова промяна на доставчиците. Аз мисля, че е, винаги трябва да се е, да настояваме на това е, избора, избора на доставчик да бъде независим. И така, е, искам да се добавя към списъка на изказващите се. Имаме статистики от миналата година от Обедненото кралство. Миналата година 6 милиона са променили доставчика, т.е. Едно, едно от пет е, домакинства. Тоест, е, е, виждаме, че много потребители се надяват на системата на промяна на доставчика. Е, те около 1000 евро спестяват годишно. Това са значителни спестявания. Обаче те трябва да се доверяват на информацията, която им се предоставя. Много е интересно, че от тези 6 милиона потребители, които са сменили доставчика, 40% са избрали независим доставчик на дребно. Така че виждаме е, че смяната на доставчик действително работи. По този начин се засилва конкуренцията и е, падат цените. Е, много е важно достъпа до информацията да бъде на лице. Искаме да добавим, че е много важно всяка нова оферта за потребителите да бъде тествана с групи от потребители, да сме сигурни, че те са ефективни и че информацията, която се предоставя, отговаря на необходимостите на потребителя. Тоест, е, е, да не се използват вебсайтове за съпоставки или инструменти за съпоставки. Те не винаги са точни. Много е важно потребителя да получи доказателствата, които са му необходими, за да може, когато сменя потребителя, действително да се е позовал на информация, на която може да гласува доверие. И сега давам думата на докладчика. Благодаря ви за направените коментари. На, на, на аз съм напълно съгласна с това, което каза госпожа Лопес, господин Лопес. Непълно съм съгласна с това, което казахте за прозрачността. И аз се безпокоя за прозрачността. Ние работим по тази тема в доклада, но имаме ограничен брой думи, е, така че е, разчитам на измененията по това, което каза господин Брецел за защитата на личните данни, ние също ние също е, предлагаме рамка за защита на личните данни. Това е посочено в член 5 е, е, сега. Take the, uh, the, all the... Колкото до полупрофесионалните потребители, каква е свободата, с която разполагат. Те имат свобода, но не поемат отговорност. Има много проблеми, които възникват с тях за това, че трябва да се търси равновесие. Много е важно тези полупрофесионални потребители също да поемат отговорност, за да се постигне баланс, да се постигне баланс с правата им по член 7. Колкото до потребителите в неравностойно финансово положение. Съгласна съм с това, което се каза, но в е, самото начало казах, че докладът в ИТРЕ е изработен от, доклад, от колега от социалистите и демократите. Той се спира на енергийната бедност и мисля, че неговия доклад и неговото мнение покрива тези въпроси. Колкото до освобождаването на пазара, третия пакет за енергията е, също е, предвижда либерализиране на пазара, така че ние не казваме нищо ново. Колкото до е, връзката между продажбите на едро и на дребно, това, което каза госпожа Гебхарт, проблемът е, че има много правила за продажбите на едро, но няма и ясни правила за това как тази полза да се прехвърли към е, търговците на дребно и в край на краищата до потребителите. Тоест, ние търсим връзката е, между тези две звена – за да може ползата да бъде в край на краищата за потребителите. Колкото до разходите за смяна на доставчика, не знам дали трябва да разглеждаме този въпрос в момента. Смяната трябва да бъде колкото се може по-лесна и ако има разходите, трябва да бъдат покрити, но не мисля, че че те са, те, те, те, са, те са съразмерни. Не знам доколко има съразмерност между истинската цена и разходите, които трябва да, препят, да платят потребителите. Е, според мен всички промени са подложени на анализ, те са изпитани е, и се доказва, че те са от полза за потребителите. Ако е, тези електромери и тази нова технология се въведе, тя ще бъде от полза за потребителите. Но никога не можете да бъдете сигурни, че това ще бъде резултата. Не можете да го твърдите преди да сте ги приложили на практика. Тоест, търсим баланс. Благодаря ви за коментарите и очаквам предложенията ви за изменения. Председателката, благодаря ви. Крайният срок за измененията е 24 февруари, сряда. Следващата точка от дневния ред е доклад относно стратегията на единия пазар. Докладчик е госпожа Лара Коми. Давам и незабавно думата. Grazie президенте. buongiorno тут. Много ви благодаря, госпожо председател и добър ден на всички. За пореден път обсъждаме стратегията за единия пазар. Нееднократно вече сме обсъждали темата. Проведохме и заседание с а, а, комисарят отговаря за тази област. Имаше и изслушване, което беше организирано от НП. Ще има още едно изслушване, организирано от нашата комисия ИМКО утре. Значи имаме доста ясна представя вече за положението. Утре ще поставя ще представя по време на изслушването основните за нас елементи. И разбира се и аз и всички служители от екипа на НП, които работят с мен, сме поели ангажимент да намерим възможно най-добро, най-добър компромис по темата. И така, ще има печалби в размер на близо 1000 милиарда евро, ако успеем да доизградим единният пазар, което за нас е много важно. Най-важно е да се борим с петработицата, да засилим производителната тъкан в Европейския съюз, да подкрепим малките средни предприятия и да преодолеем проблема с миграционната криза. За целта бихме искали да се случи на няколко конкретни елемента. На първо място МСП и стартиращите предприятия. Трябва да се подкрепи тяхната възможност за иновации по всички възможни начини, защото економическия растеж се основава на иновациите, независимо дали говорим за продукти или за производствени процеси. Могат да се занимават с иновации както новопоявили се предприятия, така и вече съществуващи. Ето защо трябва да се въведат много обективни критерии за новоплавило се предприятия и за МСП, за да се прилагат едни и същи критерии и показатели в целия Европейски съюз. Говорим също така за доизграждането на бюджетният и данъчен съюз първа стъпка в, в тази насока ще бъде въвеждането на един ставка на ДДС за електронната търговия. Тоест, ставка на ДДС която да е единна, но която да не засяга другите ставки на прякото и непрякото данъчно облагане. Като знаете, данъчните системи в Европейския съюз са много различни. Няма да бъде лесно да се постигне хармонизация, но не бива и да се обезкуражаваме. Трябва също така да се подобри сътрудничеството между МСП. Важно е също така да се използват по-ефикасно средствата от европейските фондове, тъй като те са много важен източник за финансиране на МСП. Нееднократно сме поставили въпроса директивата за забавените плащания. Обсъждали сме темата с Европейската комисия, тъй като директивата отговаря на исканията на европейските граждани и на европейските предприятия. Какъв е проблема? Много често държавните администрации на държавите членки не прилагат тази директива или я прилагат незадоволително. И в резултат на това в страните от Средиземноморието, например, предприятията не е, получават плащанията си своевременно и близо 5000 предприятия са обявили несъстоятелност, защото не са получили своевременно своите плащания от държавната администрация. Ето защо ние искаме да има компенсации между данъците и получените бюджетни кредити. А пак въпроса за несъстоятелността. Идеята да се даде втория шанс на малките предприятия според мен е отлична. Трябва да се въведем случаите на обявяване на състоятелност, които не са свързани с неспособността на съответното предприятие и неговият е, ръководител да го управлява, се дължи на, на външни обстоятелства, като например природно бедствие или факта, че държавната администрация не е изплатила своевременно дължимите плащания. Тоест, в този случай се смята, че фалитът не е половина на предприемача, а че държавата не е изпълнила своето задължение. Смятам също така, че директивата за стандартите трябва да се приложи възможно най-бързо. Това е много важно и в контекста на преговорите за ТПТИ. Много е важно да имаме уеднаквени стандарти за всички продукти, които ще бъдат пуснати на пазар на Европейския съюз с происход Съединените щати. Трябва също така да се въведе единната система на европейския патент и да се настоява за спазване на разпоредбите на законодателството по отношение на европейския патент от всички държави членки. Има и други важни елементи, като например пакета за надзор на пазара и е, законодателството за обозначаване на происхода на стоките. Трябва като цяло да се работи с повишаване на доверието на потребителите в единия пазар, както показа и скандалът с Volkswagen. Директивата за услугите е друг ключов елемент. Бих искала да ви припомня, че редица колеги работят по тази тема, т.е. по въпроса за единното прилагане на директивата за услугите от всички държави членки. Трябва също така да обрежем подкрепата си за паспорта за предоставяне на услуги. Това не се струва една прекрасна идея, но не бива той да води до нови административни пречки и тежести. Ако целта е да се опрости е, процедурата, ние сме за. Ако обаче това ще доведе до осложняване на, процедурните, на административните процедури, тогава сме против. Важно е също така да се стигне до един определение и за прилагане на едни и същи правила за едни и същи услуги. Разбирам няколко трудностите в а, тази област и затова се надявам заедно с вас всички да намерим добро решение в тази област. Трябва също така да се обърна внимание и на ограниченията в основа на географския происход или те наречения геоблокаж. Това са някои основните елементи, на които трябва да се спрем, като разглеждаме единия пазар. В някои случаи предлагаме разделянето на някои директиви, защото те са прекалено сложни за стоящия си вид, като например директивата с професионалните квалификации. И трябва винаги да внимаваме за такива елементи на по-добро законотворчество. Аз винаги подкрепям възможността за увеличаване на мобилността на работещите и на капиталите, но всичко това трябва да се случва при много ясни ръководни насоки и правила, които да се прилагат за всички професии. Много ви благодаря, ще спра до тък. Благодаря за приносът ви, за, всичко, за всички предложения, които получих след проведените разисквания и изслушването ще взема предвид вашите изменения. Ще се опитам да направя един добър, един компромис в интерес на гражданите. Евелин Гепхарт. Благодаря ви. Та, наистина Мадли Меци не може да присъства. Тя е докладчика в някаква в нашата политическа група, но ми е дала своите бележки и ще ви ги прочита. Тя високо оценява сътрудничеството с докладчика и смята, че в доклада е избран подходящият подход, спира, тъй като той се спира на някои съществени елементи. Госпожа Мици ще, ще внесе редица изменения, основно под седем точки, които ще ви представя на английски. Надявам се той да не затрудни много преводачите. Съжалявам, но брешките, с които разполагам, са на английски, така ще ми е полезно просто да ги прочита. Тя ще внесе изменения за засилване на социалните елементи на единия пазар въз основа на договорът от Лисабон. По нейно мнение, единият пазар основаваш основава само на економическите аспекти, но в момента в настоящи той е, се е изчерпал, затова трябва да се приложат нови, по-смели планове за действие, като се вземат предвид съществени социални аспекти, вземат се предвид също така интересите на гражданите и потребителите в единия пазар. Законодателният процес би следвало да привлече и да вземем предвид всички най-общи социални ползи и ползи за околната среда от единия пазар. Трябва да се гледа не само на аспекта разходи, но на, аспекта, на аспекта облаги за гражданите, потребителите, предприятията и обществото като цяло. Трябва да се подпомогнат малките и средни предприятия, стартиращите предприятия, но това не бива да дава възможности за недобросъвестни предприятия да заобиколят съществуващите правила. Тя също така признава колко важна е економиката на споделянето, но си дава сметка, че този нов вид економически модел представя не само възможности, но и е, може да доведе до несигурност, която да, защи, да заплаши традиционните модели на потребление и економическа дейност. Тя също така възнамерява да въведе изменения, които припомня колко важна е за защитата на потребителите, прозрачността на информацията и механизмите за правна защита. И не на последно място тя ще се разочи върху подобряването на видимостта и правната обстановка за социална за предприятията социалната економика, за да могат предприятията в тази област да действат въз основа на много ясна правна рамка и по този начин пълноценно да участват на единия пазар. А сега отново минавам на английски, за да добавя точка 8, която вече съм споменавала и преди. Става дума за паспорт за предоставяне на услуги. Имам последващ въпрос към Европейската комисия. Каква ще бъде добавената стоеност на този паспорт за предоставяне на услуги? Тъй като вече разполагаме с системата на единият, за информационната система на единния пазар, който ни дава възможност за сътрудничество между властите в тази област. Разполагаме също така и системата за единно гише в рамките на директивата за услугите. Разполагаме и с професионалните карти, които дават възможност за взаимно признаване на професионалната квалификация, с редица пилотни проекти. Така че се питам какво ще бъде главната стойност на този паспорт, предоставен на услуги. Това е четвърти елемент, който въвеждаме. да и то няма да доведе до допълнително объркване за гражданите или има някакви проблеми с трите вече съществуващи инструменти. Дали не е по-добре, ако има такива проблеми, да ги коригираме, отколкото да въвеждаме четвърти инструмент, четвърта система, която може да доведе до объркване както за кращите така и за МСП. Трябва да си зададем този въпрос. Така че не мога да се съглася с подкрепата, която вие оказвате на паспорта за предоставяне на услуги. Да, Дон Дълтън е отново докладчик от името на Екара и аз ще го заместя. Благодаря за свършената работа. Ние много силно подкрепяме инициативата за доизграждане и задълбочаване на единия пазар и засилване на неговите предимущества. Няколко коментара относно ДДС. Не съм съгласен с вашето предложение, че трябва да има еднаква ставка на ДДС за всички стоки в Европейския съюз. Разбира се, това е много чувствителен въпрос. Като цяло имаше много добро решение по доклада Гебхард Калас, където подкрепяхме един опростен подход, основаващ се на минималната ставка по отношение на МСП. Целта също така беше да се избере един подход, който в по-голяма степен да улеснява предприятията, така че може би няма да е зле да използваме същия подход. По отношение на економиката, на споделянето, струва ми се, че може да има малко по-положително отношение, особено когато економиката на споделянето се препокрива с е, сектора на услугите, защото този модел на економиката на споделя дава възможност на хора да навлязат на пазара на труда, хора, които не биха имали друга възможност е, при по-различни обстоятелства, защото имат други задължения и предоставят грижи или имат друга дейност. Така че економиката споделянето увеличава предоставянето на услуги, което е нещо положително. По отношение на паспорт за предоставяне на услуги, може би няма да е зле да уточним какви точно са потенциалните облаги на този паспорт. Разбира се, не искаме това да доведе до намаляване на стандартите в областта на услугите. Напротив, искаме те да бъдат засилени, но един подход за взаимно прилагане, просто да има две паралелни системи в държавите член, които дава възможност за признаване на квалификацията на работещите, би било нещо полезно. Но за целта трябва действително да гарантираме, че се сравняват съпоставими системи, а не несъпоставими. Тук става въпрос за преходно обучение и изкращане на мостове между сравними, макар и не напълно еквивалентни умения. Благодаря също така, че поставяте акцента върху комуникацията и поставяте на информация на системата Solvit и други подобни инициативи. Отделяте малко внимание на определенето на стандартите. Знаем, че Европейската комисия много задълбочено работи при изготвянето на стандарти в Европа и знам, че те възнамеряват да излязат с нова процедура, по която Европейски парламент няма да има възможност да, да изкаже позиция и това продължение ще бъде направено през месец юни. Имам доста сериозни притеснения, казва господин Болтън. Трябва да сме, яс... да сме сигурни, че тези стандарти а, идват от а, потребностите на предприятията, но едновременно с това са прозрачни и разбираеми за потребителите и във всеки случай, в който има съмнение относно някои стандарти или въпроси относно стандарти, трябва да има възможност и за обжалване на съответния стандарт. Така че имаме някъде около 10 на 12 просто изменения за това как може да се осъвремени процесът на изготвяне на стандарти, защото все пак парламент иска да има становище по темата. А по въпроса за наблюдението на пазара, от гледна точка на ЕКР, не си даваме сметка за нуждата от сътрудничество между държавите членки за наблюдение и надзор на пазара между държавите членки. И това трябва да се случи възможно най-скоро, както, наскоро, както ни припомни неодавна случаята с Volkswagen. Но поради целият спор около произведено в сесира до блокаж, така че аз ще, въведа, ще внеса едно изменение за засилване на надзора на пазара. Давам си сметка, че за дадени вид, за определени стоки трябва да се гарантира, че няма неразумно географско посначение, например но да има задължително изискване за обозначаване на, на происхода и това да бъде причина да се блокира целият процес, свързан с надзор на пазара, нещо, което ние не може да подкрепим, така ще се надявам да може да заделите вашата точка 14 в две отделни параграфа. Благодаря ви. Сега думата има Тони Джи. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря и на докладчиците в Сянка. Смятам, че този доклад е добра отправна точка за по-нататъчните разисквания. Съгласен съм с докладчика, че единният пазар е, ням, не дава достатъчно добри резултати почти във всяка област. Насърчаването на пазар, който се основава на новите технологии, справянето с новите бизнес модели и улесняването на достъпа до пазара, стандартизацията и е, даването на ясни разрешения за отделните професии. Приветствам предложенията за засилване на пазар, особено по отношение на опростяването на системата на ДДС, опростяване на регистрацията на предприятията, както и предложението свързано с търговската несъстоятелност. Надявам се, че всички инициативи ще се основават на принципа на по-добро законотворчество и ще включат включват аспектите свързани с електронното управление и ще дадат възможност на предприятията да извършват всички административни е, процедури чрез онлайн и ще се ползват съответната подкрепа в това отношение. Трябва също така да се съсредоточаваме не само върху административните е, пречки, но да се справим и с е, регулаторните пречки и да се насърчава взаимното признаване в сектора на регулаторните изисквания за сигурно принципа на взимното признаване сам по себе си не е достатъчен. Обеден съм, че Европейската комисия и държавите членки ще се общат върху по-доброто прилагане. Трябва да се опростят и хармонизират съществуващите правила на единия пазар. Трябва да има единна точка за достъп до европейското на единия пазар за потребителите и пред предприятията. Трябва също така да се подчертаят новите правила за изготвяне на стандарти. Съгласно закладчика, че някои от съществуващите изисквания за етикетиране, особено отношение по поиско да създават излишни трудности в единния пазар, но не разбирам защо се случават само върху един отрасъл в доклада си. Смятам, че трябва да се спрете на повече от един. Имаме нужда от ново законодателство за надзор на пазара на единния пазар от Европейската комисия да преодолее блокажът в съвета или да оттегли пакета. Оттеглянето на законодателство всъщност винаги не е, не винаги е лоша идея. В този случай може да се предложи ново законодателно предложение. Предложението за обозначаване на държавата на происход, като според мен е протекционистична мерка, без да бъде предприятията, ще наложи ненужна тежест за предприятията. И без това, че сме обременили прекалено много гражданите си, хората едва дишат вече. Очаквам с търпение по-нататъчната работа с госпожа Коми и докладите в сянка и се надявам окончателният вид на доклада да отразява една по-положителна визия за един по-конкретно способен и по-добре функциониращ един пазар. Um, do we have anyone from GUE? Някой от uh, е, GUE? Юлия Реда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на доставчика. Also quite a lot. Благодаря на докладчика е, много неща присъстват е, в становището, но и много неща липсват, не само от доклада, но и от стратегията за единния пазар, особено що се отнася до социалните и економическите фактори. Да кажем, не е споменат пакетата за кръговата економика. Това е част от стратегията за единния пазар и смятам, че комисията ИМКО има какво да каже във връзка с този пакет, особено като се има предвид, че е, комисията трябваше да направи по-амбициозно заявление на намерение, нещо, което не стана на практика. Също така бихме искали да се спомене не само етикетирането, а енергийното и екоетикетирането. Що се отнася до социалните фактори, бихме желали да се е, разпростре малко повече върху тематиката на патентите. До голяма степен акцентът е поставен върху улесняването на достъпа на малките и средните предприятия до патентната система, но има страшно много иновации извън патентната система като тези иновации стъпват на така наречените открити търговски модели. Има един елемент, който все още не е отразен в доклада, във връзка с отказа от отговорността на производителя на генерични лекарствени средства извън Европейския съюз, когато пазарното разпространение се извършва извън Европейския съюз. Абсурдно е положението. Някои лекарства, които са напълно законни на пазарите, за които са предназначени, не могат да бъдат произвеждани от европейски производители за европейската територия. Това води до загуба на работни места в Европа, а от друга страна се създават е, необосновани ограничения на достъпа до е, лекарства, особено в по-малко развитите страни. По отношение на системата за допълнителни е, сертификат за защита е, имаме резерви, тъй като той също е свързан с допълнителни ограничения, обаче така или иначе освобождаването от отговорност на производителя при генеричните лекарства би било поне една малка стъпка напред. Е, поначало докладчикът си служи с сравнително ясна редакция. За геоблокирането обаче тя трябва да е още по-конкретна. Е, трябва комисията да обясни какво означава необосновано геоблокиране. Е, това е прекрасна концепция, с която да се съгласите принципно, обаче трябва да е ясно също какво имате предвид, когато казвате геоблокиране, какво е съдържанието на това понятие. Също така смятам, що се отнася до липсата на данъчна координация в Европейския съюз, че в нашия текст може да бъде отразена малко по-висока степен на амбиция. Това, т.е. липсата на такава координация може да бъде откроена като проблем. Много съм съгласна с това, което казаха колегите от групата на социалистите и демократите. Трябва да имаме предвид социалното отражение на либерализацията, например при услугите от общ интерес. Тук валидни са не само економическите съображения, но и съображенията за качество и достъпност на тези услуги. Най-сетне ще във връзка с малките и средните предприятия и техния достъп до финансиране, това, което е казано в доклада е положително. Има трудности с финансирането, трудно е да се започне търговска дейност. Специално трябва да се разисква в нашето мнение вариантът за така нареченото масово финансиране. Има по какво да се внесат изменения с една дума. Би трябвало към стратегията на единния пазар да възприемем холистичен подход – като социалните и екологичните съображения също бъдат взети предвид. Смятам, че това би гарантирало добър резултат. Благодаря, Марко Зулев. Грация, президента. E благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика. Съгласни сме с докладчика за много от нещата, които е казала. Това, което трябва да не изпускаме от поглед е целта на единния пазар да се генерират реални ползи за гражданите в ежедневния им живот. Това, което аз виждам като препятствие към постигането на тази цел, е наличието на известна инерция в държавите членки при въвеждането на хармонизационните директиви. Това, за което трябва да внимаваме, е каква структура създаваме, какъв дизайн създаваме. Трябва да се опитаме да не допускаме вътрешни противоречия с нормативните актове, които създаваме. Ще дам един пример и той е свързан с малките и средните предприятия. Опитваме се да предложим стимули, за да стимулираме, да насърчим конкурентоспособността. Но от друга страна, не даваме възможност на малките и средните предприятия да се движат. Те имат тежък достъп до финансиране, не могат да получават лесно кредити, тежък е данъчният им режим. Това, което трябва да се стремим да направим е така да уредим проблематиката, че всички потребители да имат достъп до една и съща е, покупателна мощ, за да бъдат равни на пазара. Бариерите също трябва да ни занимаят е, специално. Е, геоблокирането е специфична форма на проява на протекционизъм. Нуждаем се от единен, еднообразен режим, не само за земеделските продукти, а за всякакъв тип промишлени стоки, както и стоки, произведени от занаячи. Изразявам несъгласие с някои от изказалите се преди мен колега. Указанието за происход поставя стоката в контекста на културата, при която тя е произведена, историята на развитие на този продукт и това увеличава стойността на самия продукт. Трябва да се опитваме да увеличаваме разнообразието. То носи полза на единния пазар, а не да се стремим всичко да става все по-еднакво и по-еднакво. E infine, eh, facendo riferimento all'economia collaborativa, е, direi che... Е, Мисля, че не, не е правилно да вървим към уеднаквяване навсякъде. Във връзка с така наречената споделена економика, мисля, че тя ще е понятие, което ще ни занимава и в бъдеще. Стандартите, които създаваме, трябва да могат да се приспособяват много скоростно понякога. Благодаря. So, now I have... И така. Марлин. Не, Марлин няма коментари. Адам Шенфилд. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател. Въпросът е сложен. Имаме един цялостен документ. Фактите сами по себе си говорят, че докладчика е положил значителни усилия е, документът е, е ценен в много отношения, но смятам, че трябва да внес, бъдат внесени някои изменения, за да стане той съвършен. Аз съм е, сигурен, че въпросите, които докладчика повдига, са много важни за бизнес средите, особено за малките и средни предприятия. Хората, на които аз съм задавал въпроси, се отнасят положително към доклада. И тъй като съм взем думата, искам да кажа, че в този документ, е, както и в много други документи, може би е, има известна възможност за пропуснати възможности. Пропуснати възможности не само за изразяване на мнение, но и за търсене на решения. Ние изготвяме становище за Европейската комисия. Тя може да го вземе по внимание или не, но ако го вземе по внимание, можем да очакваме Европейската комисия да е, се възползва в по-голяма степен от нашата работа, ако ние предложим правни решения и процедурни решения. Е, и е, после да очакваме да чуем мнението на комисията по нашето предложение. Ние трябва да правим предложения по конкретни да работим по конкретни предложения. Непрекъснато говорим за малките средни предприятия, за това, че трябва да имат по-голям достъп до е, финансиране. От 50 години приказваме във всички европейски комисии за бюджет, за економия, на всички нива, на правителствени нива, непрекъснато се говори за економии. Това обаче, за съжаление, това са общи забележки, празни приказки. Е, това са обещания, които не водят до нищо. Ние ще придадем стойност на думите си, ако кажем, трябва да се направи това, това и това, и трябва да се избегне това, това и това. Тоест, е, полемиката трябва да бъде конструктивна полемиката си е полемика, но тя трябва да бъде конструктивна. Може да не сме съгласни по всички въпроси, но все пак да се търси компромис. Е, е, ние говорим като консерватори, като либерали. Всички твърдят, че малките средни предприятия трябва да бъдат облегчени, че трябва да им се помогне и така нататък. Но, нека бъдем честни Нека направим няколко предложения, нека да си поставим няколко цели, нека да видим е, къде са другите партии. Може да не са само две партии, да видим с какво са съгласни и с какво не са съгласни. А, е, може би това ще се окаже полезно за гражданите. Пак казвам, в доклада има хубави неща. Е, имам предвид, например, геоблокирането. Съгласен съм с докладчика, съгласен съм с направените предложения, но има няколко въпроса, които искам да задам. Може би това ще бъде обекти на изменения. Примерно, напълно съм съгласен с вас, госпожо председател, това е първият ми приоритет. Говор... Говорим за един ставка единна данъчна ставка в Европейския съюз. Това или е утопия, или не е европейско. Това е утопия, защото няма пазарна конкуренция, т.е. това не е Европейския съюз. Ако потърсим някакво междинно, частично решение, дори ако говорим само за един данък в един отрасъл – ако се опитаме да направим нещо подобно, това неизбежно ни води до заключението, че ще претърпим неуспех или поне ще бъде изключително рисковано. И сега се изразявам дипломатично. Същото се отнася и за трансграничната търговия, била тя електронна или не. Националната данъчна система и европейската система е, е придобиват формата на директиви но няма достатъчно специфични разпоредби за това откъде възниква данъчно задължение. Когато, примерно, се оказва услуга, е, какво трябва да се облага в Харватия или в Швеция. Ако те започнат трансгранична търговия, никой не трябва да се обърква по това какви данъци ще плаща. Всичко трябва да бъде ясно. По зелената економика тук отново говорим за е, предложение за хармонизи... хармонизиране на разпоредбите. Нека да сме честни. Аз все още нямам окончателно становище по хармонизирано данъчно облагане, но бих казал, че то съществува и беше създадено е, за целта да бъдат извън приятите норми, приятите стандарти. Така че, ако насърчаваме такива дейности чрез общоприяти стандарти, ние се отърваваме от въпроса, тогава това става като всяка търговия, а не просто зелена економика. Тоест, ние ще, опитам, ще убием тази е, дейност чрез хармонизирани стандарти. Следващата точка, точка 16. Имам въпрос. говорим за е, значителната роля на иновациите и на напредъка. Ако значението на стандартите имаме обаче и иновации. Бих се въздържал, не бих взел отношение, но някой твърди, че ще се насърчи иновацията чрез законодателстване. Аз бих е, се е възпротивил, защото това ще убие иновациите. Има иновативни предприятия, които ги изнасят зад граница, особено в е, Съединените щати. Нещо трябва да се дерегулира, да бъдат отменени разпоредби. Нашата економика трябва да бъде ясна. Иновативните е, предприятия се изнасят е, в страни, където няма толкова тежко административно бреме. Това е, което искам да кажа. Сега искам да се спра на точка 21. Говорите за култура, за върховенство на закона. Това е правилно. Какво означава обаче това? Това означава еднопосочно движение. Е, и бизнес средите твърдят, че трябва да се спазва върховенството на закона като ръководители ние имаме такъв дълг към бизнес средите и към нашите граждани. Ние говорим за много въпроси, свързани с, с бизнес средите, без въпросите да са правни, а по-скоро да са свързани с приложението на закона. Тоест, това е култура на бюрокрацията, на бюрократи, които прилагат правна култура. Ако това се промени, ако има връзка между правници и администратори, ако искаме да има ясна административна култура, трябва да настояваме за това. Искаме гражданите и бизнес средите да бъдат на ниво. По точка 25 е, не искам сега да засягам въпроси, свързани с етика. защитените наименования. Знам, че моето мнение е различно от мнението на много хора, но съм изключително очуден от това, че 1 милион различни продукта, 6 страници от доклада са посветени на това. Мисля, че имаме, че отдаваме прекалено голямо внимание на тези доставки. Говори се за ролята на Европейския съюз в света. Ако е, имаме един милион продукта, трябва ли да има един, един, един единствен продукт, който да ги замени? И накрая, докладът е качествен, имам обаче една последна молба. Да се включи още нещо. Връщам се към искането ми за конкретни предложения, а не за идеи и идеология. Ако имаме идеи, нека да предложим идеи. Благодаря. Председателката благодаря. Аз мисля, че е, това е въпрос на превод с е, е, определено понятие е, доставчик. Олга Шенова. Благодаря. Искам да се изкажа съвсем накратко. Благодаря на докладчика за изготвения доклад и особено за унази част от него, а именно точка 28 и 29. Съгласна съм с това, че не трябва да се извършва дискриминация въз основа на местонахождението или на гражданството. Това е недопустимо, независимо от това дали е вътре или вън. Много съм доволна от това, че се спираме на така нареченото геоблокиране. Така се, се спазват различните условия в различните държави членки. Има и още една категория. Много често стоките от една и съща марка са различни в различните страни. Дори качеството е различно, макар че стоката е една и съща. депутатите, е, които са избрани за втори път, знаят, че има е, различни начини за привличане на вниманието върху подобни стоки, които се продават на единия пазар, но които са различни според мястото, където точно се продават. Неколкократно сме настоявали Европейската комисия да се спре на тези проблеми. И за мен лично си остава неразбираемо защо Европейската комисия и Европейския парламент пренебрегват тези проблеми. Искаме да се борим срещу всяка форма на дискриминация в економическия свят. Ето защо трябва да се справим и на разликите в качеството на един и същи продукт в отделните страни в единия пазар трябва да се има предвид всяка форма на дискриминация спрямо потребителите. И накрая още една кратка забележка. Тя е свързана с правилното функциониране на единия пазар, с правата на потребителите. Тук е, е, се наблюдава нещо съвсем актуално. Миналата седмица беше открита платформата онлайн за решаване на някои проблеми на потребителите. Понякога някои конфликти не могат да бъдат разрешени. Ето е, защо е, трябва да се види какъв е точния график на тази платформа. Мисля, че е, трябва да споменем за нея и в доклада и да се разберем с колегите които е, могат е, да преценят каква е ползата от тази колективна защита на правата на потребителите. Председателката, последния доклад Андрея Шваб. А, благодаря. Искам да благодаря на а, е, нашата колега Лара Коми за предложението за доклад. Мисля, че това е чудесна основа за дискусия в Европейския парламент, но също така и за дискусията, която ние ще проведем като парламент с Европейската комисия по стратегията и за вътрешния пазар. Новата комисарка се избра като приоритет нещо, което вече беше включено в дневния ред – а именно приложението на регламентите. Много колеги казаха, че много неща желаем да направим, но те трябва да бъдат приложени на практика, защото ние не искаме да отчаиваме европейските граждани с нашите предложения. Е, подобна дискусия сме водили вече с предходния комисар Марио Монти. Имаше колеги, които не са участвали заедно с мен в тази дискусия, но тогава Марио Монти каза, че според него е, на вътрешния пазар е, трябва да бъде възможно прилагането на мерки, за да се ускори законодателството, свързано с вътрешния пазар. Именно това трябва да се каже на настоящата комисарка. Т.е. има други възможности извън промяната на първоначалното право. И Европейската комисия трябва да се възползва тези възможности. Госпожа Герхард говори за услугите и направи критики. Мисля, че е, комисията може да използва тези паспорти за услуги. Това може да послужи на малките средни предприятия, които се нуждаят от определени гаранции. За мен е, това не е втори пласт или втори бюрократичен слой. Това е помощ за малките средни предприятия, които искат да работят в е, друга страна, е, за да може да се ползват с правна сигурност. Вярно е, че трябва да се избегне всяка форма на дискриминация на вътрешния пазар. Е, качеството. Е, качеството, вие сте го споменавали неколкократно, но примерите, които аз е, проучвах, не са примери за същинска дискриминация. Когато говорим за чистота това означава да не мириш на туалетна. В Франция се използват продукти с различна миризма, така че е, всеки според културата си се има възгледи. Не трябва всичко да се уеднаквява. А ако в е, Германия вече няма миризма за чистота на туалетните не значи, че сме предписвали прекалено много правила. Не знам дали това се отнася за Франция. Мисля, че за момента е твърде рано. Не може да се изготви списък на всичко, което допуска геоблокаж. Нека да бъдем много предпазливи и е, нека да бдим за това да не изхвърлим бебето заедно с мръсната вода. Нека да преценим какво е възможно в областта на геоблокирането. Това ще бъде положително. И като заключение, в заключение искам да се спра на два въпроса. Точка 26 на госпожа Коми според мен е много важно е, да няма засилване на принципа за пропорционалност по член 16 на директивата за услугите. В съобщението на комисията оставаме с впечатлението, че комисията преклено много настоява на принципа за пропорционалност. Но, според мен, идеята или факта, че в държава членка мерките не са толкова строги, това не означава, че нейните разпоредби не са пропорционални на европейското право. С други думи, трябва да внимаваме как ще прилагаме принципа за пропорционалност. И накрая, е, по точка 4 и 5 на доклада на госпожа Коми, мисля, че малките и средни предприятия трябва да бъдат в сърцевината на, на работата на Европейския съюз за предприятията, които сега започват дейността си, така наречения стартап, трябва да видим какво правят Съединените щати, какво прави Азия. Европейския съюз трябва да си върши работата, но нека да не сме наивни. Европейския съюз не може да свърши всичко. Държавите членки също трябва да си свършат работата. 28-те страни трябва да си свършат и тяхната работа. Откровено трябва да кажем какво може да направи всяка държава членка, ако иска да има повече е, иновативни предприятия на нейна територия. Благодаря ви за този качествен доклад, за тази качествена дискусия. Надявам се съвместно да постигнем нещо конструктивно. Е, председателката е, обикновено сега задавам, давам думата на Европейската комисия, за да се изкаже, но представителя не е тук. Това е изключително важен въпрос на Европейската комисия. Единия пазар е сърцевината на Европейския съюз. Това е водеща комисия по този въпрос. И е много жалко, че няма представител на Европейската комисия, който да вземе думата в момента. Ако обичате, отнесете казаното от мен до Европейската комисия. Това не става за пръв път не за първ път няма високопоставено лице от Европейската комисия и е, това не помага. Е, това никак не ни помага, когато е, това става на публични места. Това не помага нито на Европейската комисия, нито на интерституционалния ни диалог, нито да докажем, че сериозно се отнасяме към начина по който изграждаме единия пазар, който помага на гражданите на Европейския съюз. Ще... Отново давам думата на Лора Коми. Lei, nonostante gli incontri благодаря ви, госпожо председател. Напълно съм съгласна с казаното току-що от вас. Въпреки, че нямаше никакви трудности при двустранните ни срещи с комисията, все пак двустранните срещи са едно нещо, а заседанието на комисията е съвсем друго нещо и ще отбележим този факт и по време на тристранните преговори със сигурност. Ще се опитам да отговоря сбито, но изчерпателно. Първо по въпроса за потребителите. Нашата комисия, разбира се, е комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. И този съществен елемент ние отново го въведохме в доклада. Аз много държах на този факт, защото това е много важно, включително и за публично-частните партньорства – не бива да забравяме, че и предприятията са потребители, и ние като политици също сме потребители, и че всъщност защита на потребителите засяга всички ни. Защита на потребителите играе съществено значение и при изготвянето на стандартите, защото ако видите проекто регламента, се въвежда възможността за стандарти от, определени от частни институции, с е, известен е, контрол и надзор на Европейската комисия, което ще доведе до много по-кратки срокове и много по- ниски разходи за малките и средни предприятия. Основната цел на това предложение е да, също така да се привлекат и гражданите да даде възможност да, да вземат участие в изготвянето и определянето на стандарти. Но ако това не се приложи успешно, няма никакъв смисъл изобщо да се обсъжда предложението. За мен важно е да се спазва законодателството. Това е което аз искам от държавите членки. Искам те да спазват това, което ние тук в Европейския парламент пряко избраните представители на европейските граждани сме приели. Това според мен е добра култура на спазване на закона. А по въпроса за единната данъчна ставка, която аз предлагам, това е първа стъпка напред за уеднакяване на данъчното облагане по отношение на онлайн търговията, но си давам сметка, че това не е еднакво лесно за държавите членки на еврозоната и държавите членки, които са извън еврозоната. А по въпроса за надзора на пазара, аз тук мисля, че е достатъчно просто да се спазват вече съществуващите разпоредби. Положихме много усилия в това отношение и ще бъде жалко, ако всички тези усилия са били напразни. празни ще отворя набързо една скоба за колегата от Италия. Аз съм за проследимостта, но имам нужда от истинска проследяемост. А когато а, нашите съграждани от Италия хитруват, като само добавят произведено в Италия, това на никого с нищо не помага. Същото се случва с зехтина, например. Случваше се в при производство на зехтин, който беше с повече съдържание от из... зехтин произведен в Испания, отколкото зехтин произведен в Италия. А защо в доклада се споменава толкова обстоятелствено мебелите, ами защото се направи мащабно получване с производители на мебели от цяла Европа, тъй като те са създадени един вид паспорт за своите продукти за своето производство и е, за това дават в пример с е, сектора на производството на мебели. Не съм лобист на отрасъл, просто исках да дам пример с е, един отрасъл, който от една страна се стреми да защитява потребителите и едновременно с това добре да ги информира. Защото нашата основна цел в крайна сметка и потребителите да могат да да а, направят информиран избор за това, което купуват, това, което а, използват, за това, което се хранят, например, и грехите, които носят. В отговор на Андреас, ако ставаше дума за средства, които се отпускат на държавите членки, нямам нищо против, но често говорим за средства, които се насочени към предприятията. Ето защо на европейско равнище трябва да насърчаваме преди всичко предприятията, които действат независимо. Вие в Германия много добре се справяте при освояването на всички средства от европейските фондове. В Италия обаче ние се справяме доста по-зле всеки трябва да си поеме отговорността, разбира се, но а, всяко малко средно предприятие трябва да има възможност да вземе участие в процеса на иновация. И последен коментар приветствам идеята за създаване на а, законодателство на общностно равнище. Но би било добре да се прилага възможно най-бързо на европейско равнище всичко, което сме приели като законодателство. Така ще стане два пъти по-бързо, отколкото ако всеки път трябва да се съсредоточаваме върху недобре приложените е, директиви. Крайен срок е, за внасяне изменения, 25 е февруари. Бих искал да е, забавя този крайен срок, за да се избегне забавянето. но давам думата на председателката по тази тема. Да, наистина, крайен срок за нас изменение 25 февруари, няма проблем. Пак повтарям, крайният срок е 25 февруари на обяд. Много ви благодаря. Ако няма нищо по точка разни, с това приключваме днешното заседание. Благодаря ви.